Uh, Добър ден на всички. Извинете ме, че започнахме малко по късно, но предходното ни заседание продължи малко повече. Ако нямате възражения, можем да приемем. Дневния ред няма изменения. Добре. Сега няколко съобщения. Координаторите решиха да приложат новата процедура за становища по измененията, е, във формата на изменения по досието за управление и контролни мерки в е, съответните е, конкретни райони и организация на управление. Няма докладчик за становище в нашата парламентарна комисия. Няма да обсъждаме становището. Крайният срок за изменение е, ще бъде даден за предложение за изменение към предложението на комисията и след това ще гласуваме в нашата комисия предложените изменения. След като ги е, приемем, аз ще ги подам на водещата комисия от името на нашата нашата парламентарна комисия по околна среда. Графикът, крайния срок е, за изменение при нас е 23 юни. На 7 септември ще ги гласуваме. А в Комисията по рибарство крайния срок е 2 октомври. Второ, нашето общо мероприятие за целите за устойчиво развитие на 7 юни след обед. Организираме го заедно с Комисията по развитие ДЕВЕ в рамките на дните за развитие. Това е, е причината да организираме това събитие между 3 и 15 и 4 и 30 след обед. Организира се заедно с е, пратеника на ОНЕ за целите за устойчиво развитие, представител на Норвегия, комисар Таяни ще се изказва и ще има презентации. Надявам се, че ще видя голяма част от вас там. Трето, извънредно заседание на 12 юни в Страсбург в понеделник от 7 часа вечерта до 8.30, за да можем да Обмени мнения с заместник-председателя на Европейската комисия, господин Тимерманс, в рамката на структурирания диалог. Езиковия режим включва 21 езика днес. Имате съответните документи в електронен вид, в приложението електронно заседание и ни излъчват по мрежата. The other coordinators' recommendation have been Мога да е, ви кажа, че съответните съобщения от координаторите са изпратени по електронен път. Ако не възразявате, можем да е, считаме, че са одобрени и протоколите. С което стигаме вече до първата точка от дневния ред, която е енергийни характеристики на сградите. Доклад изготвен от госпожа Ятен Маки, на която незабавно ще дам думата, за да ни представи доклада. Заповядайте, госпожо Ятен Маки. Благодаря, госпожо председател. Настоящото предложение за обновяване на енергийните характеристики на сградите е част от, пътека, от пакета законопроекти за енергетика. Виждаме, че сега има тенденции да се търсят възобновяеми източници на енергия и те да предоставят все по-голяма част от структурата на енергото, енергопотреблението в отделните страни, е, бяга се от използването на изкопаеми горива. А ако мога да говоря сега по темите, които засягат нашата парламентарна комисия, предложението на комисията слага акцент върху това колко е важно да бъдат енергийно ефективни сградите. Това е и ключовия момент от предложението. Тоест, как да можем да пестим енергия и как максимално да бъдем разходоефективни в това отношение. Доста бавно се извършва реновирането на сградите в Европа. Така, темпът е около 1,2%, т.е доста дълго време ще отнеме целият процес. А изграждането на енергийно ефективни сгради или реновирането на съществуващите е доста трудоемък процес. Говориме и за ефективни системи за отопление, за контрол на нивото на влажността. Аз е, лично така искам да говорим за здравословни сгради, е, да има добро качество и на въздуха в тези сгради. Тоест, ако мога да кажа с прости думи, в Европа следва да строим жилища, които да е, допринасят за здравето на хората, а не да го рушат заради лошото качество на въздуха. В всяка нова сграда или сграда, която се реновира, трябва да е направено така, че да има ефективност на сградата като цяло, но също така и да има и добро качество на въздухът в тази сграда. Тоест, поставяме основен акцент върху идеята за обновяване на възможностите за циркулация на въздуха в съответната сграда. В Финландия специално, откъдето съм аз, имаме сериозни проблеми с качеството на въздуха вътре в сградите. И от 70-те години насам работиме и за е, темата спестяване на е, е, енергия, но е, много често се поставят и е, проблемите за това, че в сградите има много влажност, много лошо качество на въздуха, мухъл и едва ли не цели сгради трябва да се разрушават заради това. Затова трябва да се сложи акцент върху тази тема. Тук не става дума само и за съображения за здравето, но и за ефективност за строителството, а и за економиката на страната като цяло. За мен е, е ясно при анализа на предложението, че трябва да има и съответни средства за финансиране на дейност по енергийна ефективност. Тоест, ние трябва да търсиме възможност за намиране на средства, за да се случва целият този процес. не можем да искаме от частния сектор да си занижава очакванията, по-скоро трябва да търсиме начини за подобряване на енергийната ефективност. В много страни членки има достатъчно положителни примери за това как може да се финансира този процес. Затова, госпожо председател, искам да премина към втора момент, който е напълно различен. Може би ще се зачудите как това се включва, така се съотнася с предложението. Става въпрос за това, къде да се зареждат е, електроавтомобили. Това е малко така странична тема, но има предложение на комисията, която е, търси да реши всички тези проблеми с електромобилите и съответно да има достатъчно пунктове за зареждането им. В предложението на комисията по отношение на енергийните характеристики на сградите вече трябва да си даваме сметка, че не става дума само за жилищни сгради и въобще за сгради, а че и в може би една десета от гаражите би следвало да има възможност да се зареждат електроавтомобили. Предложението обаче на комисията за тази е, така 10 от 100 гаража да имат възможност за зареждане на електроавтомобили ми се струва малко прекалено. По-добре е да оставиме на пазара да решава е, колко и къде да са тези пунктове, защото е, може да се окаже, че не е оправдана подобна инвестиция. Нека не забравяме, че много бързо се развива технологията. И е, към момента, в който се приведе в е, действие подобно законодателство, може да се окаже, че всъщност е, технологиите са отишли много напред. За това би следвало да не разписваме такива изисквания. В много европейски градове има сериозни инвестиции в, в тази област и всички в края на кращата решават за себе си колко пунктове за зареждане на електромобили са необходими, без да е необходимо това да се определя с закон на по-високи нива. Подобряване на енергийната ефективност трябва да върви в няколко различни измерения, но нашата основна грижа в такъв смисъл следва да е качеството на въздуха. В такъв смисъл трябва да отчитаме и емисиите на сградите и то по време на целия им цикъл на живот – е, значи, отбелязвам темата за пунктовете за зареждане на електромобили. Там смятам, че трябва да оставиме пазара да решава, а не ние да решаваме. Очаквам вашите предложения и съм готова с удоволствие да ги обсъдя с е, докладчиците в сянка, с което приключвам.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 Предложение, което не само ще искам да подкрепя, но ще искам и да разширя до известна степен. Всички знам какви са предимствата на това да имаме енергоефективни политики за сградите. Ако сградите имат добри енергийни характеристики, то тогава, разбира се, това подпомага намаляването на въглеродния диоксид, съответно Създават се работни места в региона. Ако в Кьон имате нужда от нова система за отопление, това ще бъде поръчено не от чужбина, а на местно ниво, което подпомага и развитието на самите региони. На мен този доклад много ми харесва. Той не просто разглежда нещата така както стоят в европейската индустрия, при която има доста сериозни въглеродни емисии 30%. През последните години непрекъснато говорим за индустрията и всеки път споменаваме, че не е лошо да погледнем какво се случва при сградите, какво се случва в транспорта и хората ни гледат странно. Добре, по какъв начин и как ще успеете да предадете това послание към своите граждани. На мен обаче наистина ми се струва, че тези области също трябва да поемат своята отговорност. Има какво да се направи и при транспорта, и при сградите. За това приветствам фокуса на този доклад. Освен това приветствам факта, че е засегнат като сериозна тема и елемента с здравето. Обикновено това се поставя на второ място, но политиката за здраве е нещо, което е важно и не трябва да изпускаме от поглед. Що се отнася до целите, конкретни и общи, не би трябвало нещата да са сложни. Първата ми реакция 2050 година е доста далече и никой от нас не знае какво ще се случи като развитие от сега до тогава. Също време, обаче ни трябва документ, в който да са заложени цели. И ако предложим 2050 година като дата, то тогава трябва да е ясно какъв е нашия подход. Защото много от държавите членки просто ще продължат да работят, както обикновено, до 2048 година и ще кажат, о, имаме само две години до 2050 година, не можем да се справим. За това трябва да има инструмент, който показва, че политиката се изпълнява непрекъснато. Знам, че има процент реновации които трябва да се случат на година. Знам, че има и много важни жалони, които да се преминат по пътя, като финансирането е едно от тях. По отношение на частните домове, частните жилища, нещата трябва да бъдат атрактивни. Аз виждам в своето собствено семейство. Хората са готови да инвестират в своите собствени домове по отношение на енергийната ефективност, само единствено ако за тях има някакъв стимул. Мисля, че да можем да приспаднем инвестицията с течение на времето е една интересна възможност. Това е един от начините да сме сигурни, че ще можем да постигнем крайната си цел и да се справим с процентите по отношение на местата за зареждане на електромобили, може би нещата ще са малко по-различни. Ако изградиш сграда и има економическа нужда от място за зареждане, да, добре. Но ако няма, няма смисъл в това, така че не искам тук да залагаме някакъв процент да имаме 5 места, 10 места с възможност за зареждане на електромобили. Така че не смятам, че е необходимо тук да навлизаме в такива подробности по отношение на регулирането. Със сигурност това обаче е нещо, което трябва да бъде насърчавано, тъй като от него има економически смисъл. Вече разгледахме здравните аспекти. Вашата презентация е чудесна. И последното нещо, което искам да кажа е, че трябва да подобрим и образованието във връзка с това, що се отнася до приложните изкуства и изкуството като цяло. Имаме много добра програма в Германия. Но що се отнася до политиката за енергоефективност, има още какво да се направи, така че би било чудесно да има инициатива, която да насърчи образованието в тази област. И вие, госпожо докладчик, сте разгледали и това в своя доклад, така че ще го подкрепя и то с голямо удоволствие, защото най-накрая искаме да се положат усилия от всички области, които трябва да положат усилия. Следващия оратор, господин Зафони. Грация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за свършната работа. Предложението за преразглеждане на Споменатата директива е много важна, особено ако държим сметка за факта, че 75% на сградния фонд в Европейския съюз е енергийно неефективен. 40% от е, енергийното потребление се, се пада на тях, както и 36% на емисиите на парникови газове. Годишният е, процент е, на ефективните сгради е един Не, не, не е достатъчно. Имаме нужда от дългосрочни стратегии. Това трябва да се извърши от държавите. Женки има нужда от национални планове в областта на климата и енергетиката, за да се насърчи преструктурирането и за тяхното ускоряване, ако искаме да постигнем целите за енергийна ефективност. Това предполага по-добра нормативна база. Това не означава повече, а по-добра регламентация и упростяване на нормите, за да се ограничат административните тежести. Има нужда от стимули за преструктуриране. Днес има прекалена фрагментираност и за физическите лица е трудно да разберат как да се възползват от стимулите. Предизвикателството е да намерим баланс между ограниченията и задълженията на общностно ниво и необходимата гъвкавост на национално ниво. Освен това, инвестициите в енергийната ефективност трябва да бъдат изключени от пакта за стабилност. Що се отнася до инструментите за сертификатите за енергийна ефективност, много държави членки ги използват по неправилен начин и има нужда от инструменти за изпълнение и за контрол е, да вземем, като се възползваме от добрата практика на някои а, региони в Европа. Споделям измененията внесени от докладчика за необходимостта от гарантиране на здравословния характер на сградите. Днеш, днешно време живеем а, до голяма степен затворени в сградите, които трябва да бъдат а, здравословни. Има връзка между енергийната ефективност на сградите и енергийната бедност. 40 милиона граждани в Европейския съюз са трудно плащат сметките си. Имаме нужда от обща стратегия, която да се основава на обща дефиниция. Какво точно разбираме под енергийна бедност. Имаме нужда от по-ясна дефиниция, имаме нужда от събиране на данни за явлението и и има нужда от е, ясен набор от мерки. Аз самият ще внеса изменения в този смисъл. Радвам се, че предложението на комисията има за цел да насърчи е, увеличаване на възможностите за е, зареждане на електромобили. Ние обсъждаме най-добрите технически възможности, е, за да е, могат сградите да, да е, осигуряват възможност за зареждане на електромобилите. Тук говорим за нови технологични решения в сектора, Разбира се, това е свързано и с разходи. Нека да се замислим за датата, в която ще влезе в сила разпоредбата 2025. И тук ще внеса някои изменения. Този процес не може да не е свързано и с, с публичните сгради и публичните паркинги, управлявани от частни лице. Най-сетне много е важно да се осъществява информационна и осведомителна кампания, насочена към потребителите за финансовите инструменти, които Европейския съюз осигуряват за преструктурирането има нужда и съответна квалификация на специалистите, които работят в тясно взаимодействие с потребителите. Искаме да знаем какви конкретни действия могат да се предприемат в ежедневния живот, в дома, в офиса, в магазина, за да се постигне економия на, енер... на енергия. Обеден съм, че по тези въпроси ще успеем да постигнем добър компромис. Благодаря. Не смятах, че трябва да ограничавам времето за изказване, но смятам, че всеки трябва да се изказва в в, за, разумен, за разумна продължителност. Госпожа Хармс има думата. Благодаря на докладчика за доклада и в началото на тази дискусия Искам да кажа, че за директивата за енергийна ефективност на сградите въпросът за нас е свързан с измененията в климата и целите – това е за нас обща въпрос и независимо от това дали успее и успехът ни в борбата срещу климатичните промени е свързан и с успеха в други области, като енергийната ефективност на сградите. Карл Хайнц Форенс каза, че 1,4% е процента на санираните сгради. Това не е никак много. И аз мисля, че би било разумно ние да дадем своя принос към увеличаването на този процес. Това ще бъде свързано и с повече амбиция за постигане на целите в борбата срещу измененията в климата. Необходимо е да се разработват междинни цели. Трябва да включим и годината 2040. Трябва да кажем също така, че ефективността на енергийната ефективност на сградите се отнася не само към енергийната ефективност, тук трябва да включим и енергоспестяване. Това е от полза и за гражданите. Ще се подобри качеството на въздуха в страни като Полша, например, където се използват въглища за отопление. И в крайна сметка това ще доведе и до повече работни места. В... Е, ние имаме нужда от е, специална дискусия за енергийната бедност. Енергийната бедност е, е всъщност бедност, е израз на бедност. И ролята на енергийните характеристики на сградите не е много ясна. Що се отнася до електромобилността, не смятам, че можем да задаваме точни параметри за окабеляването, но за новите сгради трябва да има някакви цели, така че да се изграждат пунктове за зареждане. В ремонтираните сгради и новите сгради се създава инфраструктура. Надявам се, че електромобилността ще се разпространи в много по-голяма степен, отколкото в момента. И това трябва да се прави при изграждането на сградите, защото в последствие ще бъде по-скъпо. Има нещо в доклада, с което не съм съгласна. Комисията се съсредоточава върху намаляване на използването на е, енергия от е, изкопаеми горива. Уместно е да имаме такива амбиции, но в е, една сграда в дом, който се отоплява с дърва, това е много до... Това, дървата са добро, добър източник за отопление, но се създават емисии от парникови газове енергията, която се генерира с палети, също трябва да се използва по енергиен начин. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на колегата Ятен Маки за свършената работа. Проекта за доклада включва някои от съображенията, които изказахме по време на първото заседание докладчите в Сянка и благодарна съм за това. Споделям до голяма степен подхода на докладчика, като се постави акцент върху аспектите, подчертани от колегите, необходимостта да живеем в здравословна среда и насърчаване на електромобилността. Така че ние сме за това тези два аспекта да получат подобаващо значение в хода на дискусията. Струва ми се обаче, че предложението на доклада и предложението на комисията е, не се характеризират с висока амбиция. Мисля, че ние трябва да разширим хоризонта и към момента нямаме ясна дефиниция на целта, която си поставяме. Де, това, което наричаме декармонизация на мобилния парк, но ние не сме дефинирали етапите и дейностите, които трябва да се предприемат, за да се постигне тази цел. Какво означава декарбонизация? Това означава нула емисии, означава намаляване на емисиите, ние трябва да уточним какво точно означава декарбонизация на транспортните средства, защото дейностите, които предстоят, са насочени към намаляване драстично на, е, на енергийното потребление на сградите и да се включи тр... мобилния парк а, в енергийната ефективност, тъй като сме е, Комисия за околната среда на парламента разполагаме с правомощията и задълженията да предвиди минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите. Съгласна съм с това, което предложи колегата Дзофоли за инвестициите в тази област, за преструктурирането и реновирането на сградите. Те трябва да бъдат изключени от пакта за стабилност. Ние знаем много добре, че тези инвестиции се възвръщат в кратък и в краткосрочен и средносрочен план – и се надявам, че в този смисъл, че тук ще постигнем сериозно мнозинство. Това, което ме тревожи, и това го казва комисията, не се прави моментна снимка на парка, който трябва да се преструктура. Инвестициите са несигурни, но необходимо е да необходимо е, освен да се санира сградите и да се предвидят мерки за новите сгради. Нека да не забравяме това. Съгласна съм с казаното от колегата Флоренц и въздействието върху заетостта. Престои много работа в Европа. Предстои много работа в инвестициите за санирането на сгради. Това понякога е по-важно, отколкото да се изграждат нови сгради, от които гражданите не извличат кой знае какви ползи. Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за нейната работа. Що се отнася до преразглеждането на директивата от 2010 за е, енергийните характеристики на сградите, е, тук е, има възможност и за пригаждане на изискванията към националните приоритети. Според нас няма достатъчно кохерентност в текста за електромобилите. Много изненедващи условия се формулират там, защото това по никакъв начин всъщност не се включва в темата енергийна ефективност на сградите. Също това може да доведе след себе си и финансови задължения, така че би трябвало и предприятията и публичните власти да имат повече самостойност в този смисъл. А много важна тема е енергийната бедност, всъщност, която засяга около 10% от европейските домакинства. Също важна е темата за здравите сгради, за здравословни в такъв смисъл. Това са теми, които трябва да бъдат приоритетни. Много е важно също така да говорим и за финансирането, особено за е, наемателите на, социална, на социални жи, е, жилища и е, съответно необходимостта за инвестиции за тези, които ги отдават под найем. Но мисля, че е, в такъв смисъл подпомагането на, социална, на социалните измерения е от ключово значение. Нашата група ще излезе с съответни предложения за изменения. Благодаря. Сега още няколко колеги искат да се изкажат. Госпожа Пири. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats dank aan onze rapporteur. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да започна с благодарности към докладчикът. 75% от сградите не са екологосообразни и енергоефективни. Но може би, като искаме да направим нещо по този въпрос, да започнем с сградите на парламента толкова хора влизат в едни прекалено отоплени сгради. Нека да започнем с себе си. И Като ни обвиняват, че твърде много излизаме с регулации за Европа, нека да си оправим първо собствената къща. После, от Нидерландия се занимаваме много с подобни въпроси. Опитваме се да Работим за ефективността и на частните сгради и на публичните такива. Много е важно обаче как бихме могли да се възползваме от финансиране по Европейския фонд за фи... стратегически инвестиции. Освен това, има проблем с работната ръка за майстори, за топлотехници и така нататък в целия строителен сектор а, има и немалко трудови злополуки и дори смъртни случаи, именно защото там работят неквалифицирани или недостатъчно квалифицирани работници. Та, основното ми послание е нека първо си оправим собствената къща тук, парламента. Благодаря. Господин Дантан. Благодаря. И аз искам от свое, на свой ред да благодаря на докладчика за отличните работа и да се присъединя към е, моя докладчик сянка, господин Флоренс. Два е, коментара имам. Първо, липсата на информация за потребителите и за собствениците на сгради. Мисля, че въпроса за управляване на под консумацията на енергия следва да се, е, да се решава и е, посредством достатъчно информационни кампании за собствениците или ползвателите на сградите. Втория въпрос е, е водата. Предоставянето на вода в сградите също консумира много енергия и е, би могло да се търси по-голяма ефективност, е, като примерно се намалява налягането на подаваната вода и други технически мерки. Всичко това трябва да бъде е, взето предвид. Имайте предвид, че има системи от е, помпи е, за отопление, които всъщност е, консумират изключително много енергия. Така че има какво да се направи в това отношение. Може да се отчете цялата тази верига и да се реализират сериозни економии на енергия. Uh, Господин Петър Лиза. Ja, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Bericht, Frau Berichterstatterin. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата. Мога да подкрепя много от нещата, които са изложени в доклада, но едно от нещата, които искам да разясня е, че има огромен потенциал в сектора на сградите, най-вече по отношение на намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Това е един потенциал, който ние често не разглеждаме достатъчно много. Говорим много за енергетиката, за осигуряване на доставките, което е важно по отношение на Русия и арабските държави, що се отнася до запасите от нефт и газ. За отоплението на сгради ние се нуждаем от въглища, газ или нефт. Въглищата са твърде мръсни, а другите две горива идват от проблематични региони. Поради тази причина ние трябва да инвестираме в строителния сектор, за да можем да се справим с въпроса за изтичане, за преместване на въглеродните емисии. Всяка инвестиция, която правим в европейските сгради, води до точно обратното, защото генерираме заетост на местно ниво. Ще дам няколко примера, също така ще направя и изменения в тази насока. Има много прости технически решения за сградите, които са били предложени на държавите членки още през 70-те години. Разбира се, има много сериозни забавяния в други сектори. Помислете си за термостатите. Ако имаме интелигентно регулиране или настройване на температурата в една стая. И ако използваме сега системи, които са много по-ефективни, то трябва да имаме предвид, че в някои държави все още използват технологии от 70-те, а това води до претопляне на сградите. Друг важен въпрос са прозорците. Няколко такива простички мерки, които се самоизплащат в период от 6 месеца до 2 години, водят до сериозни намалявания на разходите за отопление. Това оказа своето въздействие и върху намаляване на въглеродните емисии. Спорим за част от процента при емисиите, но само се представете колко бихме могли да спестим еквивалента на 15,3 милиона автомобила. Съгласен с колегата Флоренц във връзка с електромобилите, може би е, решението на комисията не е най-доброто, но все пак по някакъв начин трябва да имаме отговор на това притеснение. А що се отнася до колегите, които се изказаха преди мен? Те споменаха проблематичната проблематичното естество на пакта за стабилност. Това обаче е нещо, върху което не само ние взимаме решение, имаме и други налични инструменти. Енергийната бедност е проблем. За нея трябва да намерим отговор. онези домакинства, които са заплашени от енергийна бедност, трябва да се превърнат в целева група за получаване на разумно устойностени методи за пестене на енергия. Това е правилният подход и това е добър начин да слеем тези две неща енергийна ефективност и енергийна бедност. Благодаря. Благодаря госпожа Дали. Има нещо, което каза докладцата, което аз бих искала да разгледам. Мисля, че трябва да подходим с високо ниво на амбициозност, но трябва да го направим по един наистина нетрадиционен начин. Съгласен съм с колегата Лиза за интелигентните технологии. Трябва да да засилим тяхното използване и това трябва да бъде включено в новата директива. Аз смятам, че интелигентните технологии, включително автоматизацията при строителството, като, едно интелигентна, като една интелигентна инвестиция, която може да доведе до економии. Можем да се фокусираме върху това и можем да го доразгледаме. Още нещо. Държавите членки трябва да осигурят цялостни стратегии за саниране и съответно да разпишат конкретни неща, свързани с обновяване на сградния фонд. Тук трябва да се вземе предвид цялостния жизнен цикъл и да се предоставя информация за инструментите, които са на разположение на потребителите от тази гледна точка. Бих препоръчала да се засили изискването за дългосрочните стратегии за саниране на държавите членки. Още няколко неща. В тази директива струва ми се, че трябва да стигнем по-далеч и да гарантираме, че ще има реформа във връзка с сертификатите за енергийна ефективност, които да разгледат нещата при проектиране и по-късно при експлуатация. Колегата Зофоли каза още нещо за пилотните схеми. Според мен това е нещо, от което ние като Европейска институция можем да се получим и да видим по какъв начин да можем да използваме стимули, при които се заплаща в съответствие на, на енергийните характеристики на сградите. Можем да доразгледаме директивата, за да гарантираме, че предоставяме пакет, който ще включи иновативни инициативи и че накрая ще се предлагат интелигентни сгради. Благодаря. Благодаря. Сега от Европейската комисия ще чуем колегата, който отговаря за това досие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчета за това интересно начало на дискусията. Беше много интересно да започнем дискусията с парламента. До сега работихме с съвета и се радваме, че вече започваме да дискутираме нещата по същество и тук. Благодаря на многото колеги, които подкрепиха важни моменти, като например дългосрочната стратегия. Чухме подкрепа от страна на много колеги. И се надявам, че ще има положително мнение от страна на вашата комисия. Наистина, не трябва да изграждаме сгради, които са енергоефективни, но са вредни за здравето. Това е ясно. Така че тук трябва да има баланс. Не можем да се фокусираме изцяло върху здравето, но определено тази тема трябва да бъде взета предвид и трябва да разгледаме конструктивно какви идеи могат да се появят. Във връзка с пунктовете за зареждане, по които чухме критика от страна на докладчицата и от, от, от ваша страна, от страна на някои от колегите. Чухме малко повече подкрепа от господин Петър Лизе. Проблемът е малко като с кокошката и яйцето. Трябва ни някакъв начин, по който да намалим емисиите от въглероден диоксид и смятаме, че електрификацията е един от тези начини. И ако смятаме, че това е необходимо, трябва да се има предвид, че не можем да разберем къде е проблема. Дали не се предлага достатъчно много тези автомобили или хората се притесняват да си ги купят, защото не знаят къде ще ги заредят. Ако си купите кола, която работи с бензин, навсякъде може да я заредите. За да може електромобилите да постигнат онова, което искаме да постигнат, трябва да решим проблема с тяхното зареждане. Да, Наистина това е неконвенционално използване на директива, която се фокусира върху енергийните характеристики на сградите, но това пък е един начин Европа да се справи с този проблем. Ако го включим тук, може би ще се подобри пазара, иначе не виждаме как ще се случи. Норвегия е тим пример за страна в Европа с най-активен пазар на електро мобили. Една от причините за това е, че повечето домове в Норвегия имат място, където да се зареждат такива коли. Те го използват за други цели, но все пак го имат. Така че съгласен съм с господин Лизе, трябва да направим нещо. Това е подхода, който ние идентифицирахме. И а, ни се струва, че ако наистина искаме електрификация, сега е момента. Съгласни сме с господин Флорен за това колко е важно образованието. Опитали сме се да подкрепим това с една инициатива да изградим умения – при които работим с обучение на професионално ниво. Имаме различни законодателни инициативи, за да може да сме сигурни, че имаме работната ръка, която ни трябва в тази област. Във връзка с енергийната бедност, ние определено не смятаме, че основното решение на бедността е енергийното законодателство. Това е въпрос на социалната политика и съответно всяка държава членка трябва да го разреши сама. Дори да не направим нищо конкретно за енергийната бедност с това предложение, ние все пак ще помогнем за разрешаване на проблема, защото доказателствата показват, че в резултат на нашето предложение, онези сгради, в които живеят бедните хора, които сега им струват много скъпо за отопление, които са вредни за тяхното здраве, ще бъдат санирани. И това ще помогне на 17 милиона човека, които живеят в енергийна бедност. Но като част от енергийния пакет и ако искаме да преминем към регулиране на цените на енергията за гражданите като цяло, нашето мнение е, че трябва да сме сигурни, че точно този инструмент може да помогне. Затова сме помолили да се разглежда енергийната ефективност цяло, изцяло в енергийния пакет, а не да се фокусираме тук. Във връзка с пакта за стабилност и финансиране, сега работим с Евростат. В момента разглеждаме начина по който те отчитат договорите за енергийна ефективност, т.е. онези проекти, които имат за цел да намалят енергийното потребление на сградите с течение на времето. Идеята е да се избегва, да се избягва, извинявайте, закупуване на сгради, които ще струват скъпо от енергийна гледна точка с течение на времето. Опитваме се да постигнем равнопоставеност при възлагане на този тип договори и при инвестиции което ни позволява да помогнем на обществените власти да инвестират допълнително в енергийна ефективност. Във връзка с ЕФСИ, опитваме се да подобрим достъпа до този вид финансиране. Може би сме направили може би е добре да направим двустранни преговори, защото няма еднакво решение за всички, но се надяваме, че ще има платформи във всяка една държава членка, за да може всички да се възползват от наличните възможности. И няколко технически въпроси. Определено сме съгласни с госпожа Дали за ролята на интелигентните технологии. Във връзка с а, учитащите уреди от типа интелигентни, с удоволствие бихме чули какво имате да кажете. Наистина интелигентните термостати имат сериозна раз... роля, както каза господин Лизе. И последно, господин Дантан, ние споделяме мнението, че може да се спести много енергия с по-ефективно водоснабдяване и водоподаване с помощта на, пом... на помпи и може би след година ще излезем с предложение за по-ефективни помпи, които са част от други уреди. Благодаря. С това изчерпахме списъка на оратори. И сега вече мога да дам думата на докладчика, за да отговори на направените реплики, поставените въпроси. Благодаря на всички за този дебат. Мисля, че различията в мненията не са кой знае колко сериозни. Що се отнася до пунктовете за зареждане на електромобилите, аз повдигнах въпроса за ползата от електромобилите като цяло. Разбира се, чудесно е да имаме повече пунктове за зареждане – но когато се извършват ремонтни и саниращи дейности в една сграда, дали непременно предвиждаме и пунктове за зареждане. Хубаво е да се замислим по този въпрос. Хубаво е да има изисквания за новопостроени сгради, но не съм толкова сигурна за санирането на сгради. В Норвегия централната власт осигурява множество стимули, особено във връзка с цената на електромобилите. Това е това обяснява до голяма степен защо броят на тези коли е толкова висок. Там при всички случаи благодаря за дебатът. Председателката дебатът приключи. Срока за внасене на изменения е 7 юни. В комисията им ще се гласува на 7 септември, в комисията е 11 октомври. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред – процедурни правила в областта на екологичната отчетност. Тук е докладчикът господин Гамбус. Веднага му давам думата. Благодаря. Докладът, който ви представям е резултат от работа свършна през последните 16 години. Приемането на първата директива за стандартизиране на екологични отчети е само една от а, поредица. Много от актовете вече са остарели, но когато директивата беше първоначално прията, Европейската е, агенция за опазна околната среда още не беше създадена. Мандатът е да се улесни чрез държавите членки разпространението на информация, което е необходимо за разбиране за приемане на екологично законодателство, което да е лесно разбираемо. Не разполагахме с информационна система, не съществуваше и системата Inspire. Това предложение има за цел да модифицира е, директивата директивата от 2009-31 е, и директивата от 2013 година. Това въжи и директивата 2463 за процедурните правила за представяне на отчет информация за околната среда. Има и отмяна на друга директива. Искам да благодаря на службите на комисията и околна среда, околна среда за чудесната работа на техническо ниво. Също така искам да кажа, че решението за отмяна на 900 91-97 и всички позовавания на тази директива поради проблема за устаряло са решени, но нищо не е променено от гледна точка на съдържанието и в точка 7 се говори за различни разпореди. В доклада на комисията се говори за заместител на различните условия от комисията при търговската система на Европейския съюз. В момента това е предмет на преразглеждане. Член 5 също адаптира календара в, по смисъла на директивата за отпадъци от корабоплаването. Поставена е, поставена крайния срок 2018 година. Членове 1 и 3 говорят за делегиращи изпълнителни актове в директивата за нитрити и директивата за отпадни води. Освен това, има позоваване на, и на, на директивата за отпадни води. И споменават се и редица други директиви за превенцията и намаляването на използването на материали, увреждащи околната среда. Вътре се говори за промяна в промяната с влизане в сила на директивата. Учита се кръговата економика, както и на директивата 2013-2006 година. Споменават се различни остатъчни отпадъци, които са регламентирани в директивата за електронно електротехническо оборудване. Мисля, че е, трябва да се спомене първата директива 91-63, където се говори за промяна в позоваването към първия доклад. Аз е, се надявам да работим добре с докладчите в сянка, за да видим дали искат да внесат изменения. Имайки предвид, е, че това е процес Омнибус, се надяваме, че ще работим максимално бързо и експедитивно. Докладчи има думата докладчиците в сянка господин Получи. Съвсем набързо става дума за много полезна дейност за упростяване, реорганизиране, актуализация на някои директиви и регламент полезна дейност, както каза докладчика, по-конкретно Директива 91 за упростяване. За да не се получи така, че вместо упростяване да има осложняване. Директивата от 1991 година е създадена в други условия. Същото въжи и за директива 87 която се позовава на комитологията. На нейно място са актовете за делегация и за изпълнение. Тук става дума за много полезна и важна дейност. Изменението, което беше внесено, има за цел да се направи оценка на полезността на законодателни изменения. Председателката. Благодаря, госпожа Ятен Маки. Няколко думи, тъй като нашия докладчик в Сянка не е тук поради закъснение на полета. Сега ще ви представя онова, което той е написал. Много, спе, много специализирано досие, насочено към отмяна на устарели законодателни актове и стандартизиране на екологичните и отчети и доклади. Целта е да се намали административната тежа за държавите членки и европейското законодателство да стане пригодно за целите, за които е предвидено. Екологичните отчети и доклади са много важни от процеса. и в парламента, и в другите институции сме много добри в преговорите и разработване на нови правила, но, кога, но при изпълнението и контрола ефективността не е чак толкова висока. И така, отчетността е много важна част от нашата дейност е много е важно докладите да са стандартизирани, да са оптимизирани и достъпа до тях да е лесен. Първата стъпка тук е да се осигурят ясни правила за държавите членки. И сега няколко отрицателни примера. Дизелгейт – и докладите за транспортиране на животни от миналата година. Тук изпълнението не е много добро. Но като цяло АЛДЕ приветства предложението на комисията и не вижда потребност от изменения. Благодаря. Госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател, господин докладчик. Благодаря ви за изложението. Вашия доклад има за цел да модернизира и упрости правилата за докладите за околната среда, което е похвално. Целта е да се гарантира запазване на суверенитета на държавите членки и в този смисъл аз ще внеса няколко изменения. По силата на модифицираната директива Европейската комисия реши каква да е структурата на докладите в областта на екологията тук трябва да има допитване до, до представителите на държавите членки и да не се предприемат мерки противно на тяхната воля. Всеки път, когато комисията има правомощи да взима решение по актове за делегация, тя трябва да държи в максимална степен становищата на експертите, посочени за всяка държава членка. Европейския парламент и съветът трябва да имат срок от 4 месеца, за да могат да формулират възражение срещу делега... актовете за делегация, без да не е, е необходимо да се иска удължаване на срока с 2 до 4 месеца. По-нататък, що се отнася до актовете за изпълнение, привличам вниманието ви върху гаранцията, предвидена от процедурата за разглеждане. Винаги е добре да се напомни, че тази процедура гарантира актовете за изпълнение да не се приемат от комисията, ако не съответстват съответстват на, на становищата на комисия, съставена от представители на държавите членки. Смятам, че текста трябва да се измени, за да може поверителността на информацията, предоставена от държавите членки на Европейска комисия, да се спазва. Не комисията е тази, която трябва да взима решение за публичност на информацията за рециклиране на отпадъци от кораби. Това е решение, което трябва да се вземе от самите държави членки. Благодаря. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. С това изчерпахме списъка на изказващите се. Давам думата на представителя на Европейска комисия, господин Делдженио. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря на докладчицата и на докладчиците в Сянка за изказванията и приноса им към предложението. Мисля, че докладчицата вече е представи обосновката и контекста на предложението. Аз няма да се повтарям. Искам само да ви обърна внимание на някои конкретни въпроси. Те все още са предмет на обсъждане в контекста на настоящото предложение. Първо, предложението за това да си е, се оправи е, така съществуващото законодателство, да се отхвърли директивата за стандартизираното докладване, която вече става излишно, излишна. Това е част от един цял пакет за по-добро регулиране и през е, юни ще приемем план за действие. Той ще има по-широк е, обхват за мониторинг, за това как да се използва по-добре информацията, за мерки за управление на мерките за опазване на околна среда и така нататък. Целта е също и да има и по-добра информираност за гражданите, по-малко бюрокрация за националните власти и по-добро използване на модерните технологии. С удоволствие ще обсъдим плана за действие който покрива целия спектър от законодателство за околната среда. Искам по отношение на конкретното председателство да ви обърна внимание, че в момента тъкат преговори за законодателството за отпадни продукти и също така и за схемата за търговия с емисии. Знаете, че продължават дискусиите между трите институции. Е много важно да се намери решение, за да сме в състояние напълно да е, извадим от е, действие директивата за отчитане. Един проблем остана, е, който така зае доста от вниманието и на Малтийското председателство. Това е регламента за рециклиране на отпадъци от кораби. Много елегантно решение се обсъжда в момента. Всъщност осложненията идват от различните срокове, които трябва да бъдат спазени. Пратили сме един работен документ на парламента, където се обясняват какво се случва и предлагаме и по-интелигентни решения от предходните. Това са някои от въпросите, които има нужда да бъдат обсъдени. Благодарим на докладчицата за извършната работа. Ще работим в тясно сътрудничество с парламента, за да можем да е, намерим компромиси възможно най-скоро по това предложение, за да може и съвета да си свърши е, работата по отношение на максимално изчистване на законодателството. Сега думата има докладчикът. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за приносът им. Благодаря за измененията и съм съгласен с думите на комисията, че ние трябва да си свършиме работата по така оправяне на законодателството. Не става дума за радикални мерки, а именно точно да се изчисти не, не най обходимото така, 6 юни е срока за подаване на изменение. Гласуваме на 11 юли. С което приключваме тази точка от дневния ред и отиваме на следващата. Изпълнение на директивата за шумовия среда, обмен на мнения с комисията. Даваме дума, давам думата сега на представителя на комисията. Заповядайте, имате думата. Okay, thank you very much, uh, Chair. Uh, I, I know that I will have... Благодаря. Знам, че ни е ограничено времето но ако ми позволите, първо ще ви представяме едно видео, което иллюстрира въздействието на шума върху гражданите. Много добре е обобщена е, картината и затова, ако ми позволите, ще се възползвам от възможността да ви го покажа. We've sound. be a movie without the noise. Yes. <laughs> Колкото разбирам, няма звук, така ли? Е, ако не е, работи. Okay. So it's part. So it was an explicit way, as you say, to show that when there... По този начин е, много ясно ще ви покажем колко по-лесен и добър ни е живота, като няма шум. Нека да преминем към презентацията. Благодаря, че ни давате възможност да представим доклада на, нашата, на нашето звено. На, през март бе прият този доклад. Ние сме задължени да го правим по закон. Това е и добра възможност сега да направим равносметка на положението в момента. Директивата за шума също е обект на оценка в рамките на, директи... на действията на комисията за изчистване на законодателството. Докладът вече много пространно разгрежда темата. Очаквахме да ви покажем с видеото колко голям фактор в, на стрес е шума. Има Световната здравна организация направила доста проучвания и всъщност това е в втория увреждащ фактор за здравето след качеството на въздуха. И това е фактор, който сериозно се подценява. И има изследвания, че шумът засяга много европейски е, граждани. Европейската агенция за околна среда счита, че над 100 милиона души са а, изложени на нива на шум, който засяга сериозно здравето им. Заболявания, свързани с сърдечно-съдовата система, неврологични такива. Имаме предоставени данни Смята се, че поне 1600 е, души в Европейския съюз е, годишно почиват преждевременно поради излагане на прекомерен шум. През юни ще има статистика, която вероятно ще се покаже, че е, въздействието дори по-широко. Ние поехме ангажимент да се в програмата за действие до 2020 да се намали значително шумовото замързяване. Нека сега да ви напомня накратко за какво става дума в директивата. Тя се очаква да оцени и да извършва действия по управление на е, шума в околната среда, да се изготвят, е, да се направят така карти на шумовото замърсяване и да се разработят планове за действие. Не се определят гранични стойности, нито се предписват мерки, които да бъдат изпълнявани от страните членки. Тоест, Ива има много а, поле за действие от страна на страните членки. Те трябва да приложат директивата в своето законодателство и да изготвят съответните планове за действие. Някои страни членки са постигнали много, но като цяло се вижда, че има забавяне в прилагане на директивата. Това ни безпокои, защото освен, че има и е, добри неща, в края на кращата най-големия проблем, с който се сблъскваме, е, е, при изпълнението на директивата е забавянето на изготвянето на, на тези карти и е, разработването на планове за действие. Както виждате, тук в е, таблицата, тя ще ви бъде предоставена, около 20% е, от е, картите за шумовото замърсяване и около 50% от плановете за действие все още не са на лице. Опитваме се да установим какви са причините и така установяваме, че шумът не е просто приоритет за страните членки. Да, те се безпокоят от феномена шум, но когато трябва да се прави нещо и да се отделят и човешки и финансови ресурси, страните членки не извеждат шума като приоритет. Счита се, че директивата е достатъчно пригодна за целите си. Бе извършена много пространна консултация с заинтересованите страни и директивата сама по себе си е, с спазване на принципа на субсидиарност може да е, постигне формулираните цели. Тоест, е, тя сама по себе си не се нуждае от преразглеждане. Сега целите са за да се намалява излагането на шум и другите цел формулирана в директивата, т.е. да се предоставя да се предоставя информация и, тези, и двете цели все още са си достатъчно валидни и важни за изпълнение. Има напредък на европейско ниво за обща методология за из... разработване на карти, за изготвяне на карти. Това беше едно от основните предизвикателства. Най-важното е да има информация за законодателството и да има целенасочена дейност. Административните разходи по директивата, което е също един от основните проблеми, за изготвянето на карти и планове за действие, горе-долу се смята, че 18 е, цента ще струва тази дейност на жител от ЕС а, е, бе направен и анализ за взаимоотношението, съотношението между разход и ползи. И е, сме, по направените сметки показват, че всяко евро разходване за намаляване на въздействието на шума е, дава възвръщаемост от порядъка на 30 пъти. Тоест, определено има смисъл да се действа. И да обобщя какво разбираме от тази оценка. Първо, че е, страните членки трябва да работиме с тях, за да могат е, те да приложат е, разпоредбите и е, че мерките могат да бъдат е, много ефективни. Само, че е, може да се работи на европейско ниво само ако има равнопоставеност, а такава е, равнопоставеност не може да се осигури, ако е, няма достатъчно достатъчно добре приложено законодателство на място. Тоест за сега добавена стойност на европейско ниво не се получава. Finally, allow me to present to you the actions that we have identified for the coming year. Какви са, какъв е плана за действие на комисията за близко бъдеще? Първо, какво можем да направим заедно с страните членки да, за подобряване на изпълнението на директивата, което за нас е най-голямо притеснение, Едно е да ги е, улесняваме да търсят използването на европейски средства, примерно регионалните фондове. Е, там има приоритети за отпадъците и за водата, но може да се търсят и средства за борба с шумовото замърсяване. Също така страните членки могат да се възползват от повече на насоки, обмен на добри практики и е, подобрени на научно-изследователска дейност. Е, данните за транспортните политики също са полезни в е, такъв смисъл, защото те са свързани и с е, политиката по отношение на борбата с шума. Започнахме да работим и в това отношение на 24 април имаше конференция, някои от вас допринесоха и благодарим за проявения от парламента интерес. Така, да, създадохме достатъчно възможност за обмен на информация, за обмен на идеи и е, възможности за контрол на шума, също и е, така възможностите за съчетаване на необходимостта от транспорт и от борба с шума. Благодаря, очакваме реакцията и коментарите на вашата комисия председателката. Благодаря е, за презентацията. Сега давам думата на колегите. Господин Долфман е пръв. Благодаря, госпожо председател. Намирам това, което чухме за много интересно. Политиката по отношение на шума не е свързана само с активни мерки. Тя засяга и превенцията, т.е. да имаме по-малко шумни коли, тежкотоварни автомобили, самолети. И наистина в тази област имаме сериозен напредък. Една от областите, в които смятам, че има сериозна нужда от дейност, са крановете, особено тези, които са на подвижна платформа. Някои от тези машини са много стари, на над 40 години, което означава, че имаме много сериозно шумово замърсяване. Нищо не се прави, за да се намали шума от товарните вагони. И това е нещо, което трябва да бъде разгледано. Затова ще се обърна към комисията. Ще разгледате ли въпроса с а, товарните влакове и а, ЖП шума? Следващата колега. Благодаря. Искам да госпожа Далиетова. Искам да благодаря на комисията за презентацията. Няма да поставям под въпрос различните цифри, които ни бяха представени. Ако обаче видим каква е относителната тежест 1,6%, 1,6 извинявайте, милиона човешки живота са застрашени в Източна Европа. Не мога да разбера откъде идват тези цифри. Имам няколко въпроса. Комисията наред с други неща спомена, че има забавяне на изпълнението по отношение на картирането и съответно плановете за действие. Може би комисията може да даде още малко повече подробна информация, да навлезе по-подробно в тази тема и да каже какво води до тези закъснения от страна на държавите членки. Така ще можем да разгледаме не само това, което вече се е случило, но ще разберем и по какъв начин можем да се справим с тези закъснения. Друго нещо, комисията в един момент каза, че една от техните цели е била държавите членки да могат да се възползват от обществените ресурси. По-рано обаче комисията каза, че шума и неговото въздействие никога не е било разглеждан като приоритет. Ако ситуацията е такава, че той няма да бъде идентифициран като приоритет, по какъв начин може комисията да заинтересуват държавите членки да използват обществени средства, за да се справят с този проблем? И може би е добре да разберем каква е причината държавите членки до момента да смятат, че шума и неговото въздействие не е приоритет за тях. Стигам до последната си точка, номер 3. Вярвам, че ако целта е да се намали шума при източника, то дългосрочните последствия ще бъдат значителни и единственият вариант е да се приемат мерки е на ниво Европейски съюз. Бяха споменати някои от основните източници, тежкотоварна техника, самолети, коли. Ние регулираме това като част от вътрешния пазар, така че е добре да видим къде се намираме в момента, за да можем да се справим с шума в източника като част от общата ни политика за вътрешния пазар. Благодаря. Председателката, благодаря. madame la euh, Благодаря. Държавите членки са длъжни да е, са длъжни да оказват защита на спокойните зони. Всъщност, е, държавите нямат желание да взимат решения, които е, са свързани с необратим ефект. Бих искала да знам в до каква степен ограничението на успокойните зони е необратимо. Има два показателя за шум. Те ефективни ли са, като имаме предвид, че не се отчита шума от мина, преминаващи трамваи или прелитащи самолети смущението би могло да има отрицателно въздействие върху здравето и да е, доведе до смущения на съня. Второ, според вас, уместно ли е да се предвижда допълнителен показател, който да измерва е, шумовете в определен период от време? Е, лицата, които са жертви на е, шумови смущения, живеят в е, градове. Européen, générant de fortes nuisances sonores. Donc ma dernière question. Последният ми въпрос е следния. Възможно ли е да се съчетае економическия модел с ефективна борба а, срещу шумовото замърсяване. Благодаря, госпожо председател. Аз имам конкретен въпрос, свързан с шума и шумовото замърсяване. Дали да не обърнем внимание на шума от фестивали и концерти в източна Холандия има много фестивали, което е прекрасно за местните граждани, но колко, но колко децибели са допустими за тази музика? Благодаря, госпожо председател. Чудесно е, че започваме този вид дискусии. Най-накрая, въпреки че става въпрос за стара директива. От години съм член на, на датския парламент и доста време имахме интензивни дискусии за реновацията на летището на Копенхаген. Видяхме тези невероятни цифри и препоръки, и това беше нещо, на което не се обърна внимание, не се спази. Това, което разбрах, че ако се увеличи с 10 децибела шума, той се отвоява, така че е много важно къде ще поставим границите. Първо искам да знам колко държавите членки вече имат правила за вътрешен шум, и колко от тях имат някакви препоръки за ограничаване на нивото на шума. Мисля, че в някакъв момент ще трябва да разгледаме обществените пространства, вътрешни пространства. В Дания се проведе и дискусия за много сериозния шум, на който са подложени децата. Може би датските деца са по-шумни от другите, но мога да ви уверя, че това е вредно и за децата, и за възрастните да са в тези наистина ужасно шумни стаи заедно. Така че е от изключително значение да отчетем и нивото на шум вътре в сградите. Добре е, че започваме законодателство за външния шум, шума в околната среда. Надявам се, че в някакъв момент ще можем да говорим и за шума вътре защото съм сигурна, че това води до сериозни здравословни проблеми. Факта, че ние живеем в тези наистина много шумни пространства. Това е свързано с качеството ни на сън, но и с качеството на живот, когато сме будни. Така че трябва да знаем повече, трябва ни повече информация и на европейско ниво трябва да има минимални изисквания за шума на работното място. Госпожа Гръстет, благодаря. Вярно, че доста говориме по въпроса за шумовото замърсяване. Това е сериозен проблем за общественото здраве. Но имам чувството, че сме изминали само половината от пътя. Така, диагностицирали сме проблема, но не сме определили е, лечението. Говореше се за създаване на карти на шумовото замърсяване в страните членки. Може би това е направено, но няма достатъчно действия за намаляване на това замърсяване. Какви юридически средства за санкциониране разполага Европейската комисия по отношение на страните членки, които се бавят? А също така предвижда ли комисията да възприема подобни мерки? Също е, много се безпокоя, както и колегите, за това колко е, щети наднася това шумово замърсяване на е, малките деца, които непрекъснато са с слушалки в ушите. Има ли възможност да се управлява някакси този феномен? Какво ще се случи? Едно цяло поколение от млади хора, които ще оглушеят съвсем млади, защото не сме предприели достатъчно на време мерки. Е, говори се също и за шумово замърсяване в сградите. Сега говорим за енергийна ефективност на сградите, но сградите, но не е ли абсолютно необходимо да задължим да се вземат мерки и за изолация за намаляване на шумовото замърсяване в сградите. Всичко това показва, че е, това шумово замърсяване идва от е, толкова много източници, че едно такова хоризонтално е, законодателство надали ще ги покрие. Би следвало да има различни разпоредби спрямо различните сектори. Искам да знам какво иска какво е мнението на комисията по този въпрос. благодаря, госпожо Кроздет. С това приключваме списъка на желащите да се изкажат. Няма други колеги, които искат да вземат думата. Давам думата на господин Дантан, за да може да реагира на това, което беше поставено от колегите тук. Okay, thank you very much. Uh... Благодаря. С удоволствие казвам, и виждам, че има такъв интерес. Аз едва от месец работя по този проблем, но това, което открих е, че а, шума не е приоритет и е много силно подценяван. Така че едно от нещата, които искам да кажа на госпожа Дали, не съм казал, че ние смятаме, че шума не трябва да бъде приоритет. Ние съжаляваме. че когато се мисли на ниво общински власти, често на последно място остава шума, не можем да ви покажем а, това, което направихме, но ще използваме инструменти, за да доведем това до вниманието на взимащите решения на гражданите от гледна точка на превенцията и най-вече по отношение на въздействието на ЖП транспорта и товарния ЖП транспорт. Искам да припомня, че директивата такава каквато е, за това можем да съжаляваме, но това е инструмента, с който работим сега и който ще оценим после. В момента разглежда шум появил се само в следствие на транспорт, наземен транспорт, авиотранспорт и емисии от шум вследствие на индустриална дейност, така че не е ефективна по това. Нека да се върна пак към ЖП транспорта. Има специално законодателство и вие знаете, че освен тази рамкова директива за шума, има инструменти, които се използват и разработват през последните години от комисията, най-вече от генерална дирекция МУВ. Ако вземем пример за ЖП транспорта, днес съществува една директива, прията през 2012 година, която предвижда доброволни нива за шум по отношение на ЖП транспорта Тоест, предвижда се да има таксуване за прекомерен шум, което е нещо, което за момента не използваме. Още нещо, което скоро ще се появи като дебат, евровинетката. Можем да отчетем и шума като част от аспектите, свързани с нея. Така че има различни мерки, които се взимат по отношение на ЖП транспорта. Идеята е държавите членки да модернизират най-старите вагони, товарни или не, на влаковете. Тоест, ние не само ще разработим економически стимул за модернизация на вагоните, също така това ще доведе до намаляване на шума под 10 децибела и, както каза една от вашите колеги, това е наистина сериозно ниво на шумово замърсяване. Ще ви отговоря конкретно и за други видове законодателства, които са разработени в тази връзка. Сега за забавянето. Има няколко причини, които биха могли да обяснят забавянето при изпълнението. Първо, липста на приоритетност на тази тема когато се е, решава как ще бъдат разпределени средствата, това не се разглежда като приоритет. Освен това, виждаме, че по отношение на създаване на карти има проблем с централизирани, надежни и последователни данни. Също така има разлики между тези държави, които са по-централизирани и които се и които са възложи задачата за справен с шума на регионално ниво. Така че това се появява като проблем. Това са нещата, които могат да обяснят забавянето, но честно казано аз и мисля, че основната причина е, че просто шумът и замърсяването от него не е приоритетна тема. В момента се опитваме да променим това не само с инструмента за комуникация, с конференции, но и с директен контакт с различните държави членки. Шумът, както беше подчертано в няколко наброй доклада, е тема, която се опитваме да вкараме в дневния ред на местните власти. Вече обясних, какво мисля за въпроса на госпожа Дали. Нейният въпрос е свързан с справяне с шума при източника. Има друго законодателство, но конференцията, която проведохме наскоро, показа, че не можем да се справим с този проблем. Всъщност, че можем да се справим с този проблем, като подобрим качеството на пътищата. Ние много добре знаем, че голяма част от пътния шум идва от гумите на автомобилите и знаем, че с подобряване на пътищата и тяхното качество се намалява шума. Разбира се обаче, има различни законодателни документи, които разглеждат различните видове транспорт. Госпожа Донано, нека на вас да ви отговоря със следното. затрудненията е, идват главно от ЖП и въздушния транспорт. Но действително не е възможно да се разработи едно европейско законодателство, защото ще нарушим нормите на субсидиарност. Но има страни членки, които те сами е, те са определили е, горни граници на нивата на шума в това отношение. Мисля, че 21 страни членки са а, формулирали тези гранични а, стойности, а, задължителни такива и четири страни членки са, имат гранични стойности, които са факултативни. При приложеното поле на директивата а, става дума само, не само за транспорта и за индустриалните инсталации, а, Става дума за едни константи. Е, в момента ние с... Е, директивата е насочена към структурните проблеми, а не към такива времени източници на шум, примерно от е, строителен обект. Не се занимаваме обаче с източници на шум в ежедневния живот. Да, децата насякъде създават затруднения, но и има шум от детските учебни заведения, също и от фестивалите. Всичко това обаче се решава по принципа на субсидиарност, докато ние се опитваме да постигнем известно сближаване така в структурна гледна точка. А страните членки са тези, които вземат решения за ограничаване на шума, който примерно може да вреди на туризма или твърде късно, ако до късно вечер има шум някъде и така нататък за граничните, за е, установяването на тихи зони, отново трудна тема. Страните членки са тези, които решават е, тези неща и то на базата на анализ на шумовото замърсяване. Няма, не можем да кажем, че ние е, отстъпваме от позициите си в момента, в който има вече решение за нивата на допустим шум, тогава вече страните членки могат сами да решават е, коя зона да обявят за тиха зона. Тоест, ние не, не отстъпваме в това отношение. Да, вярно, че има е, така области в е, градовете, които са изложени на най-високо ниво на шум. Тези е, норми обаче се прилагат не само към градските зони. Една, един високоскоростен влак е, дава шумово е, замърсяване и в е, сълскостопански региони. Аз лично идвам от град, който е близо до Лион. И да речеме, там също има шумово замърсяване от летището, разбира се, не толкова, колкото в Брюксел, да речем, от летището. Мисля, че за фестивалите оговорих. Това не са теми, които в момента се разглеждат на ниво европейско законодателство. Мисля, че и за другите въпроси е, отговорих, че е, за санкционирането очакваме страните членки да вземат мерки, уведомяваме ги, търсиме възможност за обмен на добри практики, за да видят тези страни, че има възможност да действат по начини, по които не винаги се сещат. И накрая, госпожо Гростет, да ви отговоря на вас. Напълно съм съгласен с вас, че сме извърна, изминали само половината път, но този път е споделен. Всеки трябва да носи по него своя товар. Какви са възможностите за санкции? Да, това са стандартните санкции при нарушения в рамките на европейското законодателство. Но тъй като няма формулирани е, цели, не можем и да прибягваме към такива санкции. Ние очакваме в момента да видим ангажимента на страните членки с приемане на план за действие. Значи не само анализ, но и план за действие. И накрая е, шумовото замърсяване и влиянието му върху младите. Не съм сигурен да ви кажа честно. Аз лично също съм присъствал на немалко в, е, фестивали и с, с изненада установих, че младите търсят също е, някакъв вид е, възможност да се защитават от прекомерни нива на шума с заглушители и така нататък. Но това отново е обект на действие на националните власти. А що се отнася до сградите, да, има доста мерки, които могат да бъдат предприяти особено по отношение на индустриалното шумово замърсяване. Очаква се от страните членки да го намалят. В момента така се движиме е, по тая тематика на ръба на това, което може да бъде регулирано на европейско ниво и което трябва да бъде регулирано от страните членки. Um, благодаря за изложението. Благодаря, колеги. Приключихме тази точка в дневния ред. И продължаваме размяната на мнение с комисия по различни теми. Следващата е листовки за фармацевтични продукти. Най-напред думата има, има думата има представител на комисията. Заповядайте. Благодаря за поканата. Ще ви представя I wait for my presentation to be on the screen. Ще изчакам да се зареди презентацията на екрана. Ще ви представя резултатите от доклада на комисията за обобщение на характеристиките на продуктите на листовката. Има два типа информация за пациентите и за здравните работници. Законодателите, Европейския парламент и съвета се обърнаха към комисията с молба за оценка а, на съществуващите недостатъци в обобщението на характеристиките на продукта и листовката и за това как те могат да се усъвършенстват, за да се отговори по-добре на потребностите на пациентите и здравните работници. Бяха използвани докладите от две външни проучвания. Първо, проучване на листовката и обобщението на характеристиките на продукта за използване от хората. По-нататък ползата от евентуален ключов, ключов информационна част в листовката. Беше, проучването се извърши от Института за проучвания на здравните услуги в Холандия, университета в Лиц. В края на проучването бях, беше направено допитване до държавите членки и коментарите от държавите членки са включени в фоновия документ. И сега да, се, да ви представя обобщението на характеристиката на продукта. Най-напред информация за пациентите, как да използват е, лекарството, за да може то да се използва по безопачен и сигурен начин. Второ, е, листовка за здравните работници и това обхваща информацията на листовката. Е, изискванията са описани много точно в законодателството двата пакета информация са, вървят заедно с разрешителното запускане на пазара. И необходима е оценка от а, органите, които извършват а, оценката. Или Европейска агенция за лекарства, или, за, или от националните органи. И какво е заключението от доклада за оценка? Докладът от комисията беше, пред, беше готов на 22 март, беше представен на съвета и парламента. Вътре са представени няколко препоръки за подобряване и по-добро посрещане на потребностите на пациентите и здравните работници в рамките на съществуващото законодателство. Сега, препоръките. Първата препоръка е, че има какво да се подобри по-конкретно в листовката, която е предназначена за пациентите, а не толкова за обобщението на характеристиките на продукта. Подобрението трябва да е в посока разбираемостта на продукта описанията и езикът често е твърде сложен е, и е, дизайнът не винаги е лесен за използване. Втората препоръка е свързана с е, насоките за изпълнението на практика на изискванията към съдържанието на листовката. В доклада се посочва, че е необходимо да се работи допълнително по листовката, за да се решат някои проблеми, свързани с разбираемостта, и общата, общията замисъл на листовката. В доклада също така посочва необходимостта от повече гъвкавост. За тази информация за сега се използва образец и в доклада се говори за евентуално повишаване, по-гъвково използване на тези образци на документите за преглед на качеството. Също така се смята, че трябва да се доусъвършенстват насоките по отношение на преводите, така че при превода да не се усложни езика да, да, и да няма в крайна сметка загуба на информация в превода. Третата препоръка е за участието на пациентите в разработването на информацията. В доклада се казва, че ролята на пациентите е много важна при пробното използване на листовките. Също така доклада посочва, че е хубаво да се обмисли процесът на изпитване от потребителите да бъде по-повторяем. Също така трябва да сме наясно с това, че процеса на е, изпробване на информацията за продукта да не забави е, процес на пускане на е, лекарството на пазара. И също така не бива да се създават и допълнителни тежести за производителите, т.е. необходимо е прагматично решение. По отношение на четвъртата препоръка, препоръчва се размяна на добри практики. Хубаво е да се използват примери за листовки, които са били, на които е била направена оценка от потребителите. Хубаво е това да бъде чрез една платформа. Основата, разбира се, трябва да е емпиричния материал. Пред петата препоръка е свързана с възможността тази информация да е в на електронен носител. Тук се предполага взаимодействие с, а, социалните медии. В доклада се посочва, че това би било много полезно, но заедно с това вариантът на хартия трябва да продължи да съществува, не само защото това е правно задължение, но и защото преди да отменим хартиения вариант, трябва да сме сигурни, че информацията трябва да е достъпна за всички групи пациенти, за всички груп, групи, всички възрастови групи. Е, съществуват възможности информацията да бъде включена по начин, по който пациентите и здравните работници да получават електронна информация за промени в съдържанието на листовката. Проучвателната дейност трябва да се е, основава на онова, което е направено от Европейската агенция за лекарствата и също така да се използва информацията, предоставена от различните заинтересовани лица. Друга препоръка е свързана с раздел Ключова информация в обобщението на характеристиките на продукта и листовката. Това беше включено в специално проучване и всъщност тази ключова информация – не е предвидена от сегашното законодателство. Резултатът от оценката е, че има нужда от повече данни, повече доказателствен материал. Тази информация трябва да е достъпна за пациентите и здравните работници, но също така понякога пациентите може да не обърнат внимание на останалата част от е, информацията. С други думи, проучването показва, че този въпрос трябва да се анализира малко по-внимателно и да се види дали ползата от включването на тази ключова информация е, е по-голяма от евентуалните рискове. Заедно с това комисията е, ще анализира внимателно този въпрос. Е, предвижда се пилотен е, проект за включване на раздел ключова информация. Разговаряхме с колеги от Европейска агенция за лекарство за да видим дали това може да стане част от вече свършната дейност, за да видим дали това ще бъде от полза за пациентите и здравните работници. И така, ние ще анализираме ползата от включване на ключова информация в обобщението на, продукт, на характеристиките на продукта. В момента се обмисля включването на тази информация в обобщителния доклад. Надяваме се да по, този начин да разберем дали тази информация да се включи в листовката. И в заключение за следващите стъпки. По всички тези препоръки се работи по изпълнението заедно с Агенцията за лекарства. Наясно сме с това, че тук трябва да участват заинтересованите лица, организации на пациентите, здравни работници, националните регулатори и всички е, заинтересовани лица. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Няколко колеги искат да се изкажат. Господин Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителката на комисия за представянето. Ясно е, че в доклада някои неща се казват за вуалиране. Аз ще бъда малко по-откровен. Има очевидни проблеми, които трябва да се решат в опаковките и в листовките. Има определени проблеми. Идеята е да предлагаме по-добра информация на пациентите. Проблемът е, че голяма част от информацията е написана на много специализиран език, който е разбираем за специалистите, но не и за обикновените пациенти. Целта на информацията е всъщност фирмите да се застраховат срещу съдебни дела. Но тази информация не е разбираема. Моят практически опит доказва това и много експерти потвърдиха това пред мен. Твърде много пациенти просто не си дават труд да прочетат информацията на листовките, тъй като е много сложно. Има и друга категория пациенти, които се притесняват от дългия списък странични ефекти, които трябва да бъдат включени по правни причини и чисто и просто изхвърлят лекарството. Имаме нужда от методология, която да се използва при представянето на, най на важната информация по разбираем начин. Вземем за пример антибиотиците. Никой не би трябвало да взима антибиотици без рецепта. Никой не трябва сам да си избере антибиотика. Когато се взима антибиотик, трябва да се мине през пълния курс на лечение е, е, антибиотици трябва да се използват по предназначение. Лекарите, разбира се, ще ви кажа това. Но понякога едно нещо трябва да се повтори седем пъти, за да бъде разбрано. Но в листовката информацията трябва да бъде разбираема. Ние в парламента направихме предложение. Аз съм тук е, настроен критично към комисията. Искаме ясен отговор а не общи приказки. Помните комисария Дали, през 2010 година той написа едно писмо, в което, той, в което се казва, че е, че се разработва доклад. Получихме този доклад и аз казах на комисията, че искаме ясна и конкретна информация, не общи приказки. Комисията се бави. През 2012 година поискахме отново, обещаха ни го за 2013, получихме го през 2017. През 2012 година ние казахме, че има проблем а, и той трябваше да се реши. След като очевидно има проблем, нещо трябва да се предприеме. При това бързо ще се спра на два конкретни въпроса. Нека да се замислим за възможностите за представяне на информация по електрон, в електронен вид. Да речем за, лек, за определен вид лекарства. За възрастни пациенти. Друг въпрос, който е много важен за мен и по който позицията на парламента е много ясна. Denn gerade das Problem, was ich beschrieben habe, dass die wesentlichen Informationen gar nicht mehr aufgenommen werden, weil das in der Bleiwüste und den Fachbegriffen е свързан с това, че понякога основната информация се губи от погледа поради твърде специализирания език. Сега ни казват, че хората не четат листовката от начало до край. Опасно е, когато всички четат цялата информация от начало до края. сегашната ситуация не удовлетворява никого, тъй като листовката е набор от специализиран език, който не е разбираем. Госпожа Гростет, благодаря. Най-напред искам да благодаря на Европейската комисия за тази експозиция, но заедно с това отдавна чакаме този доклад. Закъснява Заключенията са общо взето положителни. Отбелязвам някои подобрения. Що се отнася до яснотата и разбираемостта на информацията, виждам, че комисията е решила да продължи работа за хармонизация възоснова на най-добрата практика. Аз смятам, че основните усилия трябва да бъдат насочени към подобряване на разбираемостта на информацията в листовката. Защото, що се отнася до обобщението на характеристиките на продукта, това е насочено към опитни професионалисти, а пациентите имат нужда от информация, която да е възможно ясна и разбираеме и а, тук, както каза Питер Лиза, възникват много проблеми. Аз самата съм настроена скептично относно необходимостта от включване на раздел ключова информация, в която да се обобщят основните елементи. Аз се притеснявам от включването на допълнително ниво на информация, което само ще усложни представенето на информацията. В епохата на цифровизацията, според мен е необходимо да се разработи информация в електронен вариант. Е, комисията обръща сериозно внимание на това в своя доклад, което е положително. Но възможността за, за препращане, за, за линк, който препраща към друг сайт или предоставянето на а, услуга, която е достъпна. Това е хубаво. Но заедно с това има много пациенти, особено възрастни пациенти, които винаги държат на хартиената листовка. Ето защо трябва да, е, да се стремим към упростяване на информацията, съдържаща се в листовката. Благодаря и аз, господин Дорфман. Благодаря. Аз е, имам е, въпрос в духа на изказалите се преди мен също леко засегна представителя на комисията въпроса за езика на листовката. Аз идвам от немското младсинство, живеещо в Италия. И от години настояваме подобни информационни листовки в Италия да се печатат и на немски, защото много хора в моя регион просто не разбират и италиански. А, и ние не сме единствените. А пък а, какво да говорим за туристите, които идват на вакансия и трябва да си купят а, лекарство в съответната страна, но листовката е, има обяснение само на езика на страната, в която са. Комисията отговори, че евентуално човек може да потърси информация в интернет, само че пожелавам ви да се справите успешно с това. Е, в листовката е, би следвало поне да се посочи къде може да се намери нейния превод. Е, да има някаква интернет страница където тази информация да е достъпна на всички европейски езици. Не само е, с Google да се справят е, пациентите. Добре е да има указания къде може да се намери тя. Нека да има също така и е, така една част от текста, която да е нали, свързана с законовите изисквания и друга, която просто да предоставя е, практическата информация, така че който се интересува е, само от практическата информация да може да се възползва от нея и тя да е предоставена на няколко езици, езика или поне и на английски да речем в страни, където има различни национални малцинства, тези листовки трябва да се печатат и на езика на тези малцинства. И както каза Питър Лизе, едва ли е реалистично да се печата на всички езици, защото тогава листовката ще стане цяла книга. Но е добре да има така ясна информация, поне на някои основни езици, така ще е, е най-удобно за пациентите.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 а, така приоритетното им подреждане, класирането им, защото има въздействия, които са различни по степен. Има и е, някои лекарства, които е, се предписват от лекари, но други, които се купуват директно и там трябва да има достатъчно информация very much. Now, Madam uh, Solomon, back to you to react to what was said here. Госпожо Соломон, сега имате думата да отговорите на изказванията. Благодаря. Разбираме колко важен е доклада и очакваме едно положително решение на очертаните в доклада проблеми. Що се отнася до коментара на доктор е, Лизе? Ние сме съгласни с неговия анализ за е, ключовата информация. Комисията от е, това, което разбираме от доклада ви, е, че тази информация може да бъде полезна за пациентите и ние смятаме така. Но както каза доктор Лисен, е необходимо да се направи повече така критичен анализ на тази информация, защото тя може да е в ущърп на друга много по-важна информация в листовката. За това сега предлагаме заедно с Европейската агенция по лекарствени средства да се обмисли коя е информацията, която да бъде е, предназначена за здравните работници и за пациентите. Трябва много ясно да разпишем тези неща и то да ги определим правилно, защото трябва да е ясно, че информацията е от полза за пациентите, че не се изпускат важни елементи от нея. Затова е необходимо да се проучи въпроса в подробности. Ние продължаваме работата с Европейската агенция по лекарствата. Споменахте антибиотиците. Действително има толкова много различни антибиотици, и е, в общените характеристики трябва да се дават и ясни на информация за различните типове лекарства. Без да сме настроени отрицателно, мисля, че трябва да поручим в по-голяма степен дали е необходимо да има такава информация за пациентите. После, доколко е, е разбираема тази информация, доколко езикът я е разбираем. Да, в доклада се коментира, че това е един от проблемите на листовката. А именно, че не винаги на пациента е лесно да я разбере. За това сега правим анализ отново с колегите от Европейската агенция за лекарства и се очерта необходимостта да включиме в тестването на тази информация и пациентите, така че те да могат да дадат своето мнение. Тоест, в последния етап на разработване на листовката да бъдат ангажирани и пациенти, когато се прави оценката й, за да се разбере тяхното мнение за информацията, която се предоставя, дали им е полезна, дали я разбират. После, що се отнася до превода, това пропуснах да коментирам при презентацията. Разглеждаме този въпрос с агенцията. Сега подобряваме и указанията за преводите, така че да е сигурно, че е, когато се превежда е, една подобна листовка, тя се превежда правилно във всичките и подробности на европейските езици. Та опитваме се да бъдем положителни за тези проблеми. Смятаме, че трябва повече да научим за проблема, за да сме е, наясно каква информация се включва, да бъде включена. госпожа Гростет, Действително, проблема да се въведе един допълнителен слой информация, така да се каже, е въпрос, който трябва да бъде обсъден. Дали е, да има електронно предоставяне на листовката, той трябва да бъде лесен за електронния вариант, трябва да бъде лесен за ползване, но не можем да се лишим от хартиената, от информацията на хартия, защото има все още много пациенти, които нямат достъп до електронни медии. Господин Дорфман зададе въпрос за езика. В законодателството има изисквания за това на какъв език трябва да бъде достъпна информацията. Става дума за официалния език на страната, а пък ако има и малцинствени групи, страната членка трябва да реши дали, е, как да регулира този въпрос, но във всички случаи лекарствената информация трябва да е разбираема от хората, които живеят в съответната страна. А да има информация за туристите, това реално не е възможно да се случи в една листовка, в едно пък, една котийка с лекарства. Uh, for the last questions with regard, uh, yes, the language, I'm trying sorry to look my notes about the questions. Опитвам се да видя какво друго съм си записала. Да, много е важно да е изчистена информацията. Казах за правилния превод. Що се отнася до това дали информацията може да бъде достъпна на всички езици, обобщението на характеристиките на продукта за централно разрешени продукти тази информация се съдържа на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата и на сайта на Комисията за одобрени лекарства. Но повечето разрешителни се дават на национални нива, така че би следвало националния уебсайт на регулаторния орган да бъде налична тази информация. После за страничните въздействия информацията, която се включва в листовките, е на базата на, е, на информация, предоставена от пациентите. И е, заедно с Европейската агенция по лекарствата ние се опитваме е, да се предостави тази информация още с излизането на продукта на пазара. Благодаря. Additional... Благодаря. Имаше допълнителен въпрос за господин Лизе и нека ще го помоля да бъде наистина кратък. Има няколко неща, които искам да кажа, но имаме и други теми, по които да работим. Председателката на комисията не спази своите ограничения във времето, за това ще кажа, смятате ли, че комисията ни дължи едно извинение, когато закъснявате 4 години с доклада. Не мислите ли, че трябва да се засилят нещата по отношение на темпото? Да, наистина имахме проблеми по отношение на проучването. Комисията никога не е особено доволна, когато закъсняваме с доклади. Можем да се извиним за това, че доклада е закъснял. Ние също смятаме, че нещата са важни. Както всички останали свои издължения, на това гледаме доста сериозно. По отношение на графика. В момента сме в контакт с колегите от Европейската медицинска агенция. И пропуснах един въпрос във връзка с прегледа на законодателство, така че в работния план на комисията не е заложено преглед на законодателството. Опитваме се в момента да отчетем максимален брой препоръки по един начин по същество във връзка с а, Ема. Имаме обаче увереност, че можем да направим доста по отношение на това. Във връзка с времето ще се опитаме да направим най-доброто. Ще помоля уважаемите колеги да проявят разбиране, защото това се появява точно в момента, в който ние трябва да се справим с Брексит и ние и агенцията, така че това също ни натоварва допълнително. Темата обаче остава приоритетна за комисията и заедно с колегите от агенцията ще работим за да следваме препоръките в следствие на доклада. Да, това беше наистина кратко от ваша страна. Благодаря. Стигаме до точка 9. Обмен на мнения с комисията във връзка с въвеждане на повече екологични мерки в общата сълскостопанска политика ОСП. Давам думата на представителя на Генерална дирекция Агри. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, bonjour à tous. Donc, l'objet de mon intervention aujourd'hui. Благодаря. Целта на моето изказване днес е да ви представя въвеждането на екологизацията в общата селскостопанска политика две години след въвеждането през 2015 година. Ще започна презентацията, като напомня политическият контекст на въвеждането на екологизацията. След това ще разгледам основните резултати от въвеждането на екологизацията и накрая изменение на акта за делегация чиято цел е да се отговори на първите резултати от анализа и накрая заключение. Първо, трябва да напомним, че екологизацията е част от нов политически контекст. Целта е да се изгради по-устойчиво селско стопанство и да се постигнат три взаимосвързани цели, да се приведе производство в съответствие с новите цели, да се осигури дългосрочна устойчивост и потенциал за производство, като се опазват природните ресурси и накрая да се подобри екологичното въздействие на сълскостопанската дейност. Как се извършва това? Като се да се въведе зелени плащания. Това е средното ниво. Това са основните елементи на реформата, защото въвеждаме тези зелени плащания при определени условия, свързани с пазване на европейското законодателство. Тези зелени плащания имат за цел да осигурят спазването на три цели за околната среда и климата за повечето сълскостопански площи в Европейския съюз, които получават подкрепа за доходите. Тук са включени 20 25% от обработваемата земя. Тези е, екологични практики са свързани с е, намаляване на, са свързани с е, съхранение на въглерод, качество на почвите и биологическо разнообразие или екологични приоритетни области в, все, във всяко стопанство целта е да се подобри биологическото разнообразие. Въвеждането на екологизацията е свързано с два с два анализа, чиято цел е да се осигурят ефектите. На първо място преглед на екологизацията една година след въвеждането. Прегледът е в отговор на ангажираността на комисията по отношение на екологичните приоритетни области. Комисията по ангажимент да направи анализ след първата година с акцент върху административната тежест, производството и, вър... и също така с възможност да се е, променят евентуално делегираните актове. Втор, на второ място беше разработен доклад е, за екологичните приоритетни области. Целта е да се представи оценка на тези екологични приоритетни области и да се увеличи техният процент от 5 на 7. Целта на доклада е да се представи изпълнението на екологичните приоритетни области възоснова на натрупани опит през последните две години. Сега, ако видим резултатите от първите две години на изпълнението, виждаме, че има статистически е, данни за е, качеството на почвите, е, на биологическото разнообразие и много е важна площа на почвите, които влизат в тези екологични приоритетни области. Те трябва да са 60%. Два малките стопанства са изключени, но са но в тези стопанства се спазват определени екологични практики. Целта е да се подобри резултатът от сълскостопанската политика в областта на екологизацията. 70% от обработваемата е, земя, която трябва да влезе в екологичните приоритетни области, 9% от обработваемите земи са, са включени в е, тези екологични приоритетни области. В крайна сметка, близо 16% са екологично чувствителни и имат конкретна защита, т.е. предвидена е забрана за конкретни действия и е, в това са е, зони включени в Натура 2000. Тук виждаме териториалният обхват 75% от областите, броят на фермерите 35% от преките плащания са обхванати. В зависимост от процента биологично, екологично земеделие, процентът им се мени. Съставът Виждаме тук, че тези екологични приоритетни области се обхващат различни области, различни площи през 2015 и през 2016 година. 90% от тези площи включват три типа площи. Най-напред земя на угър, catch crops. Имаме три типа през 2016 и 2017 година. Сега доклада от 2017 година. Докладът от 2017 година има за цел да анализира ползата за различните видове биологично разнообразие тук се включват основните области на анализ, извършни от комисията. Тук се обръща внимание на ползата за биологичното разнообразие, опрашването, контрол върху вредителите и заболяванията, химическият сав на водите и ерозия на почвите. Анализът показва, че всички екологични приоритетни области имат положителен ефект върху биологическото разнообразие. Най- най-сериозната полза е, е, за пейзажите и за е, земите на Угар. Също така изискванията, свързани с управление, имат въздействие върху резултатите от този инструмент. Тук бих споменал тип земите на угър. Много е важно типът почвено покритие за земина. Уга различни комбинации от култури. В заключение за този доклад от март 2017 година ще спомена, че основният акцент говори, че процентът от екологични приоритетни области се е удвоил в съответствие е, с предвиденото и комисията не смята, че е необходимо да се увеличат е, тези области от 5 на 7. Е, за засилените екологични ползи биха били резултат от промяна в избора, който фермерите правят на тип екологична приоритетна област, което следва да се насърчи. Това би трябвало да спомогне за подобряване на тяхната привлекателност пред фермерите. В крайна сметка това ще подобри екологичната екологичните резултати от политиката на екологизация. Ако погледнем измененията на актовете за делегацията, предвидени са 14 мерки за упростяване и за подобряване. Те са насочени да упростят правилата, да намалят рисковете и несигурността за тези площи, също така да се осигури повече гъвкавост е, и да се подобрят правилата за управление на площите, за да се подобрят екологичните характеристики на инструмента екологизация. Тук са представени предложенията за направените предложения за изменение на акта за делегация. Искам да посоча предложенията, които водят до най-много спорове. Те са свързани с забрана за използване за пестициди за екологичните приоритетни области, за земите на Угър и също така площите в продължение на горите. Какви са следващите етапи на делегираните актове? Този акт за делегация е прият от комисията в средата на февруари 2017 година. Влизането в сила е предвиден за средата на 2017 година. Пред, периодът за парламентарен контрол е удължен с две месеца на 21 март 2001 година и резолюцията на Европейския парламент ще се гласува на 30 май. Има възможност държавите членки, които желаят да изпълнението да бъде през 2017 година и в заключение Възоснова на информацията за първите години екологизацията е, има сериозен е, потенциал за териториален обхват. Второ, предварителните резултати за, екологични, за екологична характеристика са обещаващи. Заедно с това смятаме, че е задължително да се подобри ефективност. Екологичната екологичните резултати от екологизацията, е, за да станат по, за да има повече доверие в инструментите за подпомагане на екологизацията. И най-сетне изпълнението на акта за делегация е много важна стъпка в е, посока подобряване е, на резултатите от екологизацията на сълскостопанската политика. Благодаря. Поради недостатъчно време е, давам само, ще дам на колегите по минута и половина. Благодаря. За мен е трудно да реша откъде да започна. Имам няколко въпроса. Ако слушате или четете доклади на Европейската сметна палата, ще видите, че те са изключително критични към цялата ОСП. Като цяло, критиката е, че тази програма е ориентирана повече към спазване, а не към изпълнение. Целите не са включени в, в регулаторните документи, не се очакват определени показатели, така че има един общ основен проблем с ОСП. Обикновено при публичната политика имаме пари, средства и решаваме какви са нашите крайни цели и правим политика, с която да ги постигнем. Сега имаме друг проблем. Имаме пари, които искаме да изхарчим и се чудим каква политика ни е необходима, за да ги изхарчим. Точно така виждат нещата от Европейската сметна палата. В същото време виждаме в доклада на Агенцията за околната среда за състоянието на природата, че имаме проблем с биоразнообразието гледах внимателно вашите слайдове и виждам, че си говорим за количествен анализ. От това толкова процент, от това толкова. Но все пак говорим ли за въздействие, за крайен резултат? Какво означава това за биоразнообразието? Може би това не е правилният политически инструмент и трябва да помислим за нещо друго. Така че моят общ въпрос е какъв вид анализ ще извършат от страна на комисията, за да може подходът да е ориентиран към крайните резултати. Нямам нищо против да изхарчим всички пари, които използваме за ОСП, стига да има положителни резултати в областта на земеделието и в областта на биоразнообразието и околната среда. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Ще продължа спрямо това, което беше казано госпожа Окен. Мисля, че във всички страни се говори за тези огромни количества, тези огромни средства, които ние раздаваме безплатно. И стигаме до това, че май повече си говорим за количество, не за качество. Това наистина не допринася за драматичната ситуация, свързана с влушаване на биоразнообразието в Европа. Аз идвам от страна, в която имаме много зелени области, но те са изключително бедни по отношение на биоразнообразие. Така че това ни е необходимо, за да можем да защитим и да оправдаем тези суми. И ще ви помоля сега, ако можете, ако не по-късно, да отговорите на доклада който излезе от организацията BirdLife и Института за европейска политика в областта на околната среда, за да можем да получим по-конкретни отговори и да чуем какви са целите, които си оставяте от гледна точка на качеството, а не, съжалявам, че го казвам, да се фокусираме само върху количеството. Благодаря, казва председателя госпожа Мелан. Госпожо Милър. Благодаря. Госпожа Мюле. Чухме отново за това, че земеделието вместо 5% има 9%. И това води до почти двойни количества от това, което очакваме, което означава, че фермерите с удоволствие поемат своите отговорности и се опитват да направят нещо за околната среда. Така че, важно е тези показатели да бъдат различни видове култури, да речем бобови култури, соя. Аз идвам от комисията по земеделие. И ние знаем, че е добре да има тези култури на съответната площ, но знаем, че двойно повече двойно повече площи се обработват. Сега, защо пречите на нашите цели, като забранявате различни пестициди? Мисля, че целите по отношение на ОСП са ясно зададени защо с помощта на тази мярка, която вие предлагате, се стига до повече ограничения при положение, че само една година сме я е, изпълнявали и е, мисля, че е прекалено рано да си вадим изводи. Euh, Благодаря. Много е, се каза вече от предходно, е, от изказалите се преди мен и аз искам така като работещ в замеделието, да изкажа някои съображения. Първо, трябва да прекратим тези е, фалшиви е, добри идеи, защото е, е пълна глупост да налагаме фитосанитарни мерки и да твърдиме, че те непременно са много екологични. Такъв е, проблем е примерно всичко това, което се прави с е, проблема с пчелите. И ако земеделските производители трябва да спазват всички разпоредби, които ние разписваме, те направо ще се побъркат. Така че стига с тези чисто количествени измерения и изисквания, нека да се обърнем към, към показателите за качество. Току-що няма три години, откакто бе прият този текст и сега изведнъж почваме да го поправяме. Стига, стига сме нервирали хората, които денонощно работят, за да се измъкнат поне малко от мизерията. Госпожа, госпожа Пиерик. Благодаря много, господин председател. Ще се фокусирам върху това, което казаха двамата колеги преди мен, говорим за земя, която е собственост на фермери и много повече неща се правят от това, което е отразено в изчисленията. Мога да говоря за собствената си ферма. Ние имаме едно голямо поле с цветя, което не се бори, но се опитваме да подходим положително. Обикновено екологичните организации, фермерите и пчеларите се настройват едни срещу други, но мисля, че е добре да видим по какъв начин могат да бъдат награждавани или стимулирани онези фермери, които правят нещо добре. Не трябва просто да идват експерти от столица да ни казват какво да правим и да изчисляват всеки цент от това, което ние правим. Трябва да спрем да се настройваме един срещу друг, а да видим какво могат да направят фермерите, за да дадат своя принос и как да ги окоръжим да го правят. Благодаря, господин Дорфман. Благодаря. Представителя на комисията ни запозна с това какво смятат хората за въвеждане на екологичните мерки. Струва ни се, че не е обърнато достатъчно внимание на фермерите. Ако попитате фермерите какво смятат по този въпрос, ще видите доста интересни изказвания. Ако се появят служители, които отидат на полета, те започнат да мерят броя дървета. На фермерите това не им се вижда много разумно и стават доста недоволни. Не смятам, че трябва да променяме правилата само след две години, особено по отношение на протеинните растения. Три четвърти от а, този вид култури в Европа се внасят и същевременно сме, се, сме успяли да увеличим процента на площа, на които се отглеждат растения богати на белтъчини така че въпросът е какво искаме да правим. Да продължим да зависим от вноса и да запазим работата на фермерите в Аржентина или нещо друго. Мисля, че от гледна точка на тези растения, този делегиран акт е абсолютно неразумен. Има комисията 5 минути, за да даде своята реакция. Заповядайте. Благодаря, благодаря за всички коментари и въпроси към мен по отношение на изпълнението на мерките за еколо... екологизация. По отношение на делегираните актове ще предам вашите коментари. Нека да напомня обаче, че ОСП не означава само пари, които се раздават на земеделските производители. Това отговаря, тя отговаря на големите стратегически цели на Съюза за осигуряване на продоволствие, за запазване на естествените е, ресурси и развитие на местните общности. Това е и един набор от политически инструменти е, в подкрепа на земеделските стопани, в подкрепа на тяхната дейност за по-благоприятна околна среда и възможност за е, производство на достатъчно земеделска продукция за всички, е, за 500-те милиона европейци. Тоест, ние имаме за цел да улесним изпълнението и контрола, на тези политически инструменти. Затова и търсиме начини да оценим изпълнението на тази политика посредством различните стълбове и въвеждането на различни условия. Ще продължим е, по същата дейност и в бъдещите години. Говорите, че има твърде много е, количествени показатели, а не толкова качествени. Опитваме се да излезем от тази тенденция, но нека не забравяме, че само преди 3 години, даже две, е, бе въведена политиката за екологизация е, с цел да се търсят положителни резултати върху околната среда и все още е рано да имаме достатъчно данни от резултатите на тази политика. Работим много с научните среди в Европа и много е, често установяваме, че подобни въздействия върху околната среда могат да бъдат установени в е, порядъка на минимум 10 години, така че за сега е, оставаме така скромни в очакванията си, най-вече се стремим да, да даваме възможност да се изпълняват мерките от отделните земеделски производители. Някои от тези е, мерки се почиват на научни изследвания, те ни показват и начините за запазване на биоразнообразието. От изследванията става ясно, че има различни области, в които тези мерки са по-удачни или някои мерки са по-удачни от други. Но ефектите от нашата политика ще могат да бъдат установени само след няколко години. Нека не забравяме това. Ние много често разговаряме и с земеделските производители, и с всички заинтересовани страни и знаем, че основните им притеснения, още дори преди създаването на политиката за екологизация, бяха по отношение на сложността на системата. Затова се опитваме да така коментара беше, че е много сложна и бюрократична системата, затова и се опитваме да я подобрим. Затова и излизаме с тези 14 предложения за опростяване. Тоест ние ги формулираме в интерес на земеделските производители. Това също така се говореше и за това какви ще са резултатите от тази политика върху околната среда. Ние търсиме устойчивост в земеделското производство, защото земеделските производители трябва да имат стимули за въвеждане на благоприятни практики в своята дейност. За това трябва да им дадем и допълнителни инструменти в това отношение и екологизацията именно е един от тях. Ако реално искаме да обединим усилията си в интерес на опазване на околната среда и на развитието на биоразнообразието, считаме, че е по-добре да а, забраним използването на а, пестициди, примерно върху определен процент от а, площи, отколкото да да, да, да регулираме всички, цялата обработваема земя. Това ще бъде по-благоприятно, включително и за пчелите. После, е, значи въпроса за административната сложност и за упростяването беше основна наша цел, както и е, възможността за получаване на благоприятни резултати в опазването на околната среда. Като тук, разбира се, се обръщаме, обръщаме поглед към бъдещето, така в перспектива 2020 и нататък. Сега давам думата на госпожа Капу която ще ни даде информация от Генерална дирекция Здраве. Добър ден! Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря, че давате възможност на комисията да представи доклада на комисията за етикетиране на алкохолни напитки. Това е въпрос, който бе обсъждан дълго още при преговорите за регламента за информация за храните. На 13 март 17 бе прият нашия доклад за задължително етикетиране на съставките на е, алкохолни напитки. Доклада показва, че има много голям интерес. Около 3 четвърти от потребителите искат да имат а, а, информация за съставките и калоричността на напитките такава, каквато се предоставя за други храни. И когато тази информация е налична дори не на етикета, а някъде другаде, тя се ползва в много голяма степен от потребителите, т.е. има голям интерес. Потребителите не непременно са наясно какви съставки влизат при производството на алкохолни напитки, нито пък са наясно с калоричността им. Съвсем немалко потребители искат да знаят колко калории съдържат съответните напитки – и са готови да намалят потреблението си на алкохол на базата на тази информация. Една от е, ключовите цели на етикетирането е всъщност да дадат възможност на потребителите да правят информиран избор. Е, информацията е ключов елемент е, на този избор. Друго, което установихме е, че напоследък има много доброволни инициативи от, от отрасъл за предоставяне на подобна информация. Е, тоест, позицията на отрасъла се е променила в сравнение с, да речем, 2007 година. Защото в миналото те нямаха голямо желание да предоставят подобна информация, а в момента голяма част от отрасъла признава, че потребителите имат право да знаят какво е съдържанието или калоричността на алкохолните напитки. Това се отразява също и факт, от факта, че немалко такива напитки, които са на европейския пазар, съдържат подобна информация. Това показва, че отрасълът е наясно с очакванията на потребителите и с факта, че отрасълът е готов да се съобрази с тези очаквания. Комисията отразява това развитие на позицията на производителите и е, счита, че трябва да оставим инициативата в ръцете на отрасала. Тоест, те да предложат подход за саморегулация, който да посрещне очакванията на потребителите на базата на техния собствен опит. Също така призоваваме е, отрасъла в рамките на една година до следващата пролет 2008 18 извинете, да излязат с предложения за а, списък с а, съставките а, на всички алкохолни напитки, за да могат потребителите да се информират. Потребител има право да бъде пълно информиран, няма обективни съображения – да не се предоставя списъка на съставките и калоричността на напитките. От консултациите стана ясно, че се счита, че всички алкохолни напитки трябва да бъдат поставени на равна нога а, и да не се прави разграничение между тях. Ние считаме, че е, очакванията на потребителя трябва да бъдат водещи в е, това каква е информация и как да я предостави производителя. Индустрията в този момент има възможност да предостави не само прозрачност, но и да покаже, че саморегулацията може да бъде успешен инструмент в процеса на по-добро законотворчество. Благодаря, госпожа Гроздета. Благодаря, господин Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich möchte daran erinnern, tut mir leid, dass ich die Berichterstatterin zu diesem Thema bin. Information. Äh, Госпожа Сомер, съжалявам, че взех думата, но трябва да ви напомня, че аз съм докладчика по доклада, свързан с потребителите и хранителните продукти. По-добре е късно, отколкото никога да получим доклад от комисията, но закъсняхте все пак две години. Онова, което се получи фрагментация заради забавянето. 12 държави членки сега имат правила за етикетирането на алкохолни напитки. В Австрия трябва да се включи и захарното съдържание. Сега има процедура за нотифициране. Комисията в този момент излиза със свое собствено предложение, но комисията и съвета на министрите непряко спряха това етикетиране на алкохолните продукти. Те искат да го ограничат и няма никакво желание от страна на комисията или на съвета да се излезе с определение на другите продукти, за които се търсят етикетиране, затова от самото начало са изключени алкохолните напитки. И, и, или трябва комисията да излезе с, дефиниция на напитките, които включват и алкохол, или трябва да обясни защо трябва да се изключат алкохолните напитки но това се случва вече две години по-късно, след като е приключил този крайен срок. Така че сега се поставя въпроса, защо да слагаме етикети на алкохолните напитки. При тях няма съдържание на бълтъчени, както има при други хранителни продукти. Трябва ли да включим и това, защото за всички алкохолни напитки то ще бъде 0, или трябва да се пише съдържанието на захар и алкохолното съдържание. Да, какво да правим с твърдите напитки? Струва ми се, че не може за всички алкохолни напитки да се говори по един и същи начин и съответно да има едно и също отношение. Малко е странно от страна на комисията изведнъж да се откаже от този сектор. Аз съм малко възрастна за доброволни ангажименти, но съм сигурна, че може да се измислят някакви указания за сектора, по какъв начин да се справят с тази отговорност, които самите те искат да поемат. В какво количество ще разглеждаме хранителния състав? 100 мл? Ако не, трябва да спазваме разпоредбите на регламента за храните. И така, Обръщам се към комисията. Какво ще правят младите, малките компании? Те може да не бъдат организирани в федерации или в асоциации. Въпросът ми, например, засяга така наречените а, така наречените малки пивоварни. Знаят ли какво се очаква от тях? Ще имаме някакво средна стойност или точна стойност? Това означава ли, че всяка партида бира, която те произведат, ще трябва да бъде изпратена в лаборатория за анализ? Аз знам доста хора, които нямат достъп до интернет. И въобще къде ще бъде тази информация? В интернет ли ще бъде? Ние Имаме достъп до интернет. Моите хора имат, но възрастните хора не, не винаги имат достъп до интернет. Така че не смятам, че наистина комисията се е справила добре в този случай. Въпреки, че приветствам това, на което са се посветили. И сега остава въпроса за интелектуалната собственост. Спомням си една дискусия с представители на бранша някоя част от информацията. Например, традиционни рецепти за дадена напитка а, интелектуална собственост и може би, ще, може би няма да искат да оповестяват съдържанието точно. Председателя, съжалявам, трябва да огранича всички до една минута. Госпожа Круздет. Благодаря. И аз имам много малко време, така че е, в е, обобщение кратко. Доста се чувствам ядосано, защото е, според мен текста на комисията върви в обратна посока спрямо запазването на интересите на производителите. Въпросът е също с това, кои напитки трябва да бъдат включени в списъка с алкохолни напитки и дали вината са там, така нататък. Имаше списъци с това, какво трябва да се съдържа на етикета. И толкова много информация трябва да има, че едва ли не няма да се е, вижда името на виното. После ще има и допълнителни разходи. Виното в края на краищата е естествен продукт. който има различни характеристики всяка година и не може да се очаква от производителите да си сменят етикетите всяка година. За мен това е налудничево. Не може да се иска, не може комисията да налага такива изисквания за производителите на вино. Zahvaljujem gospodine eh, eh, Госпожа Бождан, благодаря господин председател. Мога да подкрепя условно предложението на комисията, защото аз винаги съм била привърженица на активни мерки за намаляване на консумацията на алкохол, особено сред младите хора, включително и момичетата. Те, например, не са, на, не са наясно колко калории се съдържат в тези напитки. за производството на бира големите производители е, макар че не са задължени, излизат с а, определени надписи, в които се съдържат предупреждения. Но да речеме, производителите на вино и на твърд алкохол нямат такива задължения и не го правят. Те твърдят, че дават тази информация на интернет, но за мен това не е достатъчно, не, е, е не дава резултати потребителите трябва да могат да разполагат с повече информация и да оказват натиск върху производителите. Госпожа Мюллер, е, наистина има нужда да има по-добро повече информация на етикетите на алкохолни напитки, за да могат е, потребителите да решават сами за себе си това е свързано и с политиката за потребителите и е много важна тема. Факт е, че има съществени разлики между различните типове алкохолни напитки, вино, бира и твърд алкохол. И концентрат. потреби, а, производителите трябва да поемат своята отговорност. Трябва да има обаче и е, ясно разписани указания в директивата за хранителните продукти. Следващия оратор, благодаря. Аз съжалявам, че отново забравяме въпроса за отговорно консумация. Сега не може производителите да се поставят на а, мястото на лекари. А, и да предоставяме само информация на етикета, какво, кой трябва да забрани на бременната жена да пие, лекаря или производителя. Младите е, определено страдат от е, здравословни е, проблеми, включително затластяване, но не смятам, че информацията на етикета ще направи кой знае какво по този въпрос. Ние трябва да обмисляме като цяло програма с отговорното потребление. Е, има си отговорност на, на други нива. Very much, Madam Госпожа Алкин. Не смятам, че е много насърчаващо това, че лобистските организации продължават да се борят срещу етикетите. Проблемът е от години и е хубаво, че комисията най-сетне излиза с предложение, но вие сега ще го отложите с още една година и ще изчаквате доброволни инициативи. Всичко е ясно. Става дума за свеждане до минимум на информацията за вредите, причинявани от алкохола. Той е много вреден за здравето колко от вас знаят, че, колко знаят, че алкохолът е канцерогенен? Много е важно да получим проста и разбираема информация. Не е необходимо да е изобилна, но хората трябва да знаят какво съдържат тези продукти. Мисля, че интересът към потребители, към производителите не трябва да е по-силно, отколкото към потребителите. Направено е, пред, предприета е стъпка, но това не е достатъчно. Благодаря. Огледах внимателно доклада на комисията. Голяма част от него е много разумен. Смятам, че сектора трябва да се саморегулира и подходът е разумен. Саморегулирането трябва също така да обърне внимание на различните видове алкохолни напитки. Госпожа Гростет спомена е, това. Виното не съдържа хранителни съставки. В него има алкохол. Подобно е положението е, с, с бирата, но в някои напитки има добавена захар. Е, няма никакъв проблем подобни е, продукти да се произвеждат, сигурно стига потребителите да са наясно. Що се отнася до бременните жени и употребата на алкохол преди шофиране, има нужда от информация. Всички, едва ли има майка в Европа, която да не е запозната с ефекта на алкохола върху е, бременността. Същото въжи е, и за карането, за шофирането след употреба на алкохол. Благодаря, госпожо председател. Според мен в текста на комисията има много положителни елементи. Много трябва да се предоставят на потребителите точни данни, информация. Трябва да се прави разлика между отделните продукти. това съответства не само на индустриалната логика, за съдържанието на калорията и, алкохолно, и процента алкохолно съдържание зависи от начина на производство. Също въжи и за сулфитите, които се променят в съответствие с периода на бутилирането. На етикетите не трябва да бъдат повод за тежести за предприятията. И начинът по който се е предвидено разработване на етикетите не съответства на нашата реалност. Имам само една минута, но става дума за много важни аспекти необход... производителите са, е, при... ще, ще бъдат принудени да променят етикета всяка година. Трябва да се предоставя точна информация, без това обаче да отежнява работата на предприятията. Е, според мен трябва, е, трябва да се приеме факултативен подход при изписването на а, съдържанието на алкохолните продукти. Господин Дантен, една минута. Благодаря, господин председател. Всяка а, събота вечер ние се събираме, а, влизаме и в, всъщност в а, големите магазини виждаме в големите магазини виждаме младежи, които оглеждат внимателно етикетите, за да видят къде алкохолното съдържание е най-високо и да, го, да си купят а, такъв алкохол, за да го смесят с бира. Ако това е целта на а, етикетите, не разчитайте на моята подкрепа. Благодаря, господин председател. Какво да кажа? Мисля, че проведената дискусия ясно показва колко е сложна тази тема. Има противоречия по нея. Трябва да кажа, че и за комисията работата не беше лесна, за да може да финализира този доклад. Едно нещо, което бих искала да разясня е следното. Този доклад няма за цел да се справя с проблема за не разумната консумация на алкохол. Целта и амбицията тук не са да се предостави решение на всички проблеми, свързани с здравните проблеми, които могат да се появят вследствие на злоупотреба с алкохол. Доклада разглежда само и единствено правото на потребителите да знаят какъв е състава на продукта, който консумират и съответно хранителната стойност. Това са задължителни реквизити, които бяха отчетени като задължителни за всички останали хранителни продукти. Има други мерки, които са подети от страна на комисията, заедно с, сектора и с държавите членки, за да се преборим с консумация, прекомерната консумация на алкохол. Дали този доклад е едно, един крайен документ. Не, това е начало. Конструктивно начало към подобряване на прозрачността и информацията за потребителите. Мисля, че има причини, поради които до момента секторът е останал нерегулиран и а, поради които имаше съществуващите изключения. Всички ги знаем но консултациите показват, че обективно погледнато няма причина да не се включи информация за съдържанието на алкохолните продукти. Да, може би има конкретни неща по отношение на виното, на бирата, на концентратите, но всички тези неща трябва да бъдат разгледани при изпълнението на този подход, който се основава на саморегулация – и тук не трябва да имаме съгласие за това да се предоставя или да не се предоставя информация. Може би трябва да има различен начин по който да се впишат съставките в вино и при концентрат. Когато говорим за хранителната стойност, трябва да кажа, че вече е дадена известна гъвкавост в регламента от гледна точка на предоставяне на данни за хранителния състав, защото е необходимо само да се определя да се определя калорийното съдържание, а не да се впишат всички неща, които иначе биха могли да се впишат. Сега, дали мерата единица да е за 100 грама? Да, според регламента така трябва да бъде 100 грама. Но в регламента е позволено допълнително да се направи и разделяне на хранителната стойност на порция. И в случай, че си говорим за саморегулация, може да се даде допълнителна информация не само за 100 грама, но и за порция. Така, може би, ще бъде по-лесно и за потребителите. Е, should it be on or off label? Дали това да бъде част от етикета или да бъде на друго място. Комисията в своя доклад признава колко е важна стоеността на информацията, която се предоставя извън етикета в момента от хранителния сектор. Но крайната цел тук е да имаме показване на тази информация на етикетите. Това е целта на доклада и това е което комисията би искала да види изпълнено от сектора. Госпожа Сомер съвсем правилно посочи проблема с разработване на националните мерки. Да, това е проблем. Радвам се, че го посочихте. Трябва да кажем, че голяма част от националните мерки съществуваха още преди да влезе в сила регламента за хранителната информация. А онези от тях, които бяха разработени по-късно и при които може да бъде направена връзка с закъснението при приемането на а, доклада от страна на комисията са две страни Ирландия и Румъния. Госпожа Кростет каза какви ще бъдат трудностите по отношение на виното, защото част от а, съставките се променят. Тя също така каза, че ще има значение и външния вид на бутилката с вино. Да, наистина всичко това са неща, които биха могли да ни притеснят, но наистина Аз вече доста години работя по темата с етикетите и мога да кажа, че а, това са притеснения, които засягат не само виното. Има много други продукти, при които рецептата се променя и производителите са задължени да се съобразят с изискванията за етикетиране. И последното нещо, което искам да кажа е, че комисията е готова да работи заедно с сектора и да предостави своите съвети. Онова, което ние от комисията обаче искаме да видим е и желание от страна на сектора да работи заедно с нас за да може да се подобри настоящата ситуация на пазара. Благодаря, казва председателя. Явно имаме доста неща, които бихме могли да обсъдим по темата. Благодаря на комисията, благодаря и на преводачите, които останаха с нас 10 допълнителни минути. Приятен ден на всички!